I think we can start. Мисля, че можем да започнем. Liebe Kolleginnen und Kollegen, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа, Нека на първото ни заседание за тази година ви пожелая всичко най-добро през тази година. Пожелавам ви да сте здрави, пожелавам ви всичко най-добро в личен и в професионален план тук в парламента. Днес предстои да се учредим отново според правилата. Временно заседанието ще бъде водено от този, който е с най-дълъг стаж. Тук сега ни предстои да изберем своя нов председател. Обявявам заседанието за открито. Нека ви припомня следното. Бюрото на комисията ще се учреди с избора на председател и до 4 заместник-председатели, съгласно член 204 от правилника за дейността. Първо ще изберем председателя, а след това заместник-председателите. Знаете, кои са кандидатурите. За да имаме кворум, трябва да присъстват поне една трета от членовете на комисията. Днес имаме кворум. Елжбета Катажина Лукашевска ще бъде представлявана от Юлия Питера, а Петър Вандален от колегата Томашик. Разполагаме с кворум от пълноправни членове на комисията. Сега предстои да изберем председателя си. Моля за предложения. Uh, Крис Тейлър. Благодаря, господин председател. Групата на Зелените иска да излъчи кандидатурата на Карима Дели. Благодаря. Има ли други предложения? Роберт Зиле. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря за работата ви през изминалите две години и половина в качеството ви на председател на нашата комисия. Не искам да излъчвам кандидатура. Напълно зачитам системата ДОНТ. Тя винаги е била прилагана в нашата комисия. Но искам да задам въпрос на господин Тейлър, който излъчи кандидатурата. Защо зелената група реши да направи тази промяна? Няма ли други приоритети? в своята програма тази група. Мисля, че трябва да опазим репутацията си, репутацията си от изминалите години. Трябва да сме наясно защо решихме да внесем тази промяна. По време на миналия мандат имахме един и същи председател в продължение на 5 години. Господин Тейлър, имате думата за кратък отговор. Съвсем накратко. колкото знам, председателят е бил от групата на Зелените Европейския свободен алианс. Групата на Зелените Европейския свободен алианс реши, че Карима Дели ще бъде кандидатурата, която ще излъчим за председателския пост. Не искаме категорично да отстояваме своята зелена позиция, по-скоро става дума за процедурен въпрос. Благодаря. Карима Дели, приемате ли избора? Oui, j'accepte cette proposition. Да, приемам това предложение. Wenn es keine weiteren ако няма други предложения, можем да потвърдим избирането на колегата с акламации. Моля да аплодирате, с това колегата ще бъде избрана. Ja, herzlichen Glückwunsch, Karl Карима Дели, поздравявам те с избирането ти за председателка на Комисията по транспорта. Моля да изчакаш един момент. Пожелавам на новата председателка всичко най-хубаво при отговорната й работа. Отправям благопожелания и към цялата комисия. Искам да се възползвам от възможността и да се сбогувам с вас, като вече бивш ваш председател. Благодаря ви за подкрепата, за доброто сътрудничество което установихме през изминалите две години и половина. Благодаря на секретарията и всички негови служители за тяхната подкрепа. Благодаря им най-сърдечно. Благодаря, разбира се, и на всички колеги, най-вече на координаторите, както и на сътрудниците на политическите групи. Искам също да благодаря и на комисар Виолета Булц, добре си взаимодействахме. Тя много добре си взаимодействаше и най-вече с членовете на нашата комисия. Водихме много разговори с нея, ползвахме се с нейната подкрепа. Благодаря естествено и на преводачите. Те се сменят на нашите заседания. Благодаря на всички преводачи, които работиха за нас през изминалите две години и половина. Es war mir eine große Freude. За мен бе голямо удоволствие да председателствам тази важна комисия по въпросите на транспорта и туризма. През изминалите две години и половина заедно постигнахме немалко. Нека ви припомня успешното приключване на работата по четвъртия пакет за ЖП транспорта, всички заедно работихме по него. Сега има възможност за издаване на общо европейско разрешително за превозни средства в ЖП транспорта, което е голям успех. Работихме също така и за надлежното финансиране на транспортната инфраструктура по линия на механизма за свързване на Европа и фонда за стратегически инвестиции. Успяхме да се наложим за това да се гарантира и финансиране в размер от 110 милиона евро за по-малки трансгранични проекти. Поне 10 години се борих за тази кауза, за това съм и много удовлетворен от това, че постигнахме заедно този резултат. Европа трябва да се интегрира, трябва да се гарантират работните места и да се опази околната среда. Важно е да се заложи на тези три цели. Сега сдавам председателството на колегата Карима Дели и моля да дойде тук на трибуната. Благодаря ви още веднъж. Думата има Вин Ван де Камп. Господин председател, благодаря ви. Няма да ви изненада това, че през изминалата седмица в групата на НП с голям интерес следихме случващото се в групата на Зелените и Европейския свободен алианс. Следихме онова, което се случва там и което засяга пряко вас. Благодаря ви за добрата работа. Нека подчертая, че Михаил Крамер няма да напусне тази комисия. Той ще продължи да е нейн член. където и да липсвам ЖП отсечка, където и да има нужда от подкрепа за транспорта в Европа, вие ще работите ангажирано. Сигурен съм в това. Нека сега продължим текущата си работа. Благодаря. Нека сега колегата ме смени на председателското място. Драги колеги, добър ден! Веднага, без да губим време, ще преминем към избирането на новите членове на бюрото. Започваме с първия заместник председател. Има ли кандидат? Господин Теличка, заповядайте. Госпожо председател, първо искам да ви поздравя за избора ви. Надявам се, че вие ще продължите това, което правеше и предишния председател. Предлагам като първи заместник председател Доминик Рике, много силен кандидат, смятам, че е редно и Алде да се придържа към изискванията за приемственост. Благодаря ви, господин Рике. Съгласен ли сте? Да, госпожо председател, приемам. Има ли други кандидати? Няма други кандидати. В такъв случай ще ви изберем с аплауз. Поздравление, господин Рике. Заповядайте тук на трибуната. Продължаваме с втория заместник председател. Добър ден, господин Вим Ван Декамп. Госпожо... I will continue in Dutch. Ще продължа на холандски. Um,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 френско говорещи членове на комисията в ръководството и Дитер Кох от името на НП. Той много добре познава проблематиката на транспорта и би било добре за Френско-Германския съюз той да стане втори заместник председател и да се присъедини към вас. Господин Кох, съгласен ли сте? Да, такъв случай нека го изберем с аплаус. Заповядайте, елате тук на трибуната. Сега преминаваме към третия заместник председател. Има ли кандидати? Господин Зиле. Да, благодаря, госпожо председател. Аз също искам да ви поздравя за новата ви длъжност и да пожелая успех в ръководството на комисията. Винаги с ръководството сме имали приятелски отношения. Надявам се това да бъде така и в бъдеще. Позволете ми господина Томаш Порей Белтекаре да бъде предложен за трети заместник председател на комисията. Пореба. Господин Пореба, съгласен ли сте? Да, съгласен съм. Добре, в такъв случай ще изберем господин Тореба с аплауз. Бихте ли дошли тук на трибуната? И сега преминаваме към избора на четвърти заместник-председател. Има ли кандидати? Господин Ертук. Frau Vorsitzende, zunächst auch von meiner und von unserer Seite благодаря. Позволете ми да ви поздравя с избирането ви за председател от своя име и от името на групата на социал-демократите. Можете да разчитате на подкрепата на нашата група. Малко закъснях, но не искам да пропусна възможността да благодаря на бившия ни председател Михаил Крамер – Скъпи Михаил Крамер, благодаря ти за изминалите две години и половина, през които ти постави своя отпечатък върху работата на нашата комисия. Ти си несъмнен специалист по въпросите свързани с транспорта. Благодаря ти за твоята работа. Пожелавам ти всичко най-добро за бъдещето. Искам да издигна кандидатурата на уважавания ни колега Истван Уели за четвърти заместник председател на комисията. През изминалите две години и половина колегата доказа, че в редица области, най-вече в областта на туризма, разполага с широки познания и проявява голяма ангажираност. В името на приемствеността групата на социалистите издига кандидатурата на господин Оели. Моля за вашата подкрепа. Ояли. Господин Оели, съгласен ли сте? Да, благодаря. За мен е голяма чест да изпълнявам длъжността заместник-председател в тази комисия. Няма други кандидати. В такъв случай ще ви одобрим с аплауз. Поздравление, господин Ояли. Поканвам ви да се присъедините към нас на трибуната. Драги колеги, бюрото вече е сформирано. Като нов председател на комисията, трябва да ви кажа, драги колеги, че най-напред бих искала да благодаря на Михаил Крамер за извършената работа през последните две години и половина. Благодаря а, за всичко, което сте направили, Михаил. Много съм горда с избора ви като комисия. Като избирате жена, млад човек, избар, изпращате много силен сигнал до европейските граждани. Никога не съм си мислила, че някой ден ще оглавя една така важна парламентарна комисия, като тази по транспорта. Всъщност ми оказвате голяма част, но имам пълното, чест, но имам пълното съзнание, че това е и голяма отговорност. А, във всички случаи предизвикателството е прекрасно. Да се улеснява движението на нашите съграждани, да се улеснява мобилността за всички, където и да се намират. Да се възприеме начин на живота, който щади околната среда, чрез развитието на технологиите, да се гарантира на всеки човек качествен труд, и е, да се е, служи на общото благо. Нашата мисия е прекрасна. И тя за мен се свежда до една дума – заедно. Ще бъда председател на всички членове на тази комисия. Вратата на моя кабинет винаги ще бъде отворена за вас. Също така ще е, спомена и секретарията. Вие не сте бюрократи, вие сте експерти, които служат на депутатите. Тоест, това, което казах за отворената врата на моя кабинет, е валидно и за вас. Европейският проект има нужда от всички ни. Предизвикателствата пред нашата комисия са многобройни. Сега е необходимо да се приспособи законодателството за да могат да бъдат възприяти някои цифрови е, нововъведения, като например автономния автомобил. Исмаил, гледам към теб. Трябва е, да се е, регулира използването на дронове, за да се развие този пазар. Необходимо е да се динамизира отрасълът на туризма, да стане той устойчив и желан. Сега трябва да се закрепят социални правила, упростени и ясни, при което да се пречи на социалния дъмпинг. Сега транспорта трябва да бъде включен в борбата с измененията в климата, като се развива железопътната мрежа, морския транспорт, велосипедния транспорт. Гледам към господин Ванденкамп. Необходимо е да мислим за утрешния ден, така че утре всички да могат да дишат чист въздух. Благодаря на членовете на Комисията по транспорта, които са и членове на комисията ЕМИС и които извършват огромна работа, за да разчистят това, което е станало с аферата Дизелгейт. Нека отворим вратите и прозорците, нека бъдем видими, нека външният свят лесно да ни разбира. Аз ще бъда ваш говорител в преговорите с комисията, както и с съвета. Транспортът е основата на ежедневния живот на гражданите, на тяхното всекидневие. И за това е необходимо всички да се впрегнем в тяхна услуга. Искам цялата ни работа да бъде осветлена, всички наши решения да бъдат известни. И съм сигурна, че заедно ще превърнем този мандат в истински успех. Започваме още сега. Да се хващаме на работа, драги колеги. След няколко минути ще разговаряме с представителя на Малтийското председателство. Благодаря, че ме изслушахте. Можем да възобновим работата на заседанието. Ново е председателството на нашата комисия, но е ново и председателството на Европейския съюз и неговия съвет. Малта е председател на съвета. Господин Жуе Меси, вие сте министър на транспорта и на инфраструктурата на Малта. С удоволствие ви представям Господин Едуард Замит Мелис е министър на туризма. Добре дошли в нашата комисия. Ще ви дам думата за около 10 на минути, за да чуем заедно какви ще бъдат приоритетите на вашето председателство, в частност досежно работата на нашата комисия, след което ще предложа на колегите да се включат в разискванията с вас. Добре дошли в нашата комисия. О, Лодва Тайба. Матур Лахар Сетин Сена. В последните 60 години видяхме, че Европа представлява а, символ на надежда и а, а, възможност за мир. И много а, моменти имаше, в които а, други прове, проявиха скептицизъм спрямо от това как може да се справим ние. Но на 60 годишнината се пада именно на Малта честа да отбележи тази годишнина. А, сега сме във време, в което трябва да направим равносметка за това, което сме постигнали, да защитим това, което а, имаме и да гарантираме, че ползите от а, тези неща, които сме постигнали, трябва да стигнат до гражданите. Ползи, за които понякога забравяме. Имаме нужда от ново ускорение в Европа. Последните развитие и събития ни показват ясно, че Европейския съюз трябва да се приближи до гражданите и по-ефективно да общува, да комуникира какви са мерките, какво е свършил за своите граждани, какво е направил, за да подпомогне постигнато на техните цели. Политическите събития, на които станахме свидетели в последните години, ни показват, че ни е нужна бърза реформа. Имаме ясно послание сега и трябва да сме по-близо до гражданите. Ето защо трябва да продължим с европейския проект такъв какъвто е и да го преразгледаме. Ние ще работим в рамките на това председателство по-близо, в по-близко сътрудничество с вас. Знаем, че 6 месеца е кратък период от време, но сме амбициозни. Искаме европейския проект да се ползва с повече доверие, но също така имаме и реализъм. Знаем какви са нашите ограничения, знаем и какви са нашите силни страни. Ето защо искаме да се проявим като а, честни, откровени събеседници и посредници и да работим с Европейския парламент а, в духа на а, честно сътрудничество, това, че заместник министър председателя, който е министър на финансите и още двама други министри са бивши членове на Европейския парламент а, говори само по себе си. Вие също сте представители на европейските граждани и работите за тях. Горди сме, че сме председателстваща държава на Европейския съвет. Опитваме се да въведем нов, свеж а, подход в Европа за да могат да бъдат обхванати всички заинтересовани страни, всички граждани да се чувстват представени. Приоритети са миграцията, единия пазар, добросветската политика, социалното включване и въпросите свързани с водните и морски политики. Не мисля, че е нужно да навлизам в твърде големи подробности в приоритетите, но с ваше позволение, госпожо председател, бих се съсредоточил върху въпросите, които са важни за вашата комисия, госпожо председател. За мен е голяма чест, уважаеми дами и господа, да бъда тук днес сред вас и да представя приоритетите на Малтийското председателство в областта на транспорта и инфраструктурата. По време на подготовката ми за председателството аз имах възможността да се срещна с много от вас а, тези срещи ми дадоха възможност да добия по-добра представа за вашата загриженост и проблеми. Действително, транспортът е много важен за европейските граждани и Европа трябва да изгради мрежа, инфраструктура, която да е безопасна, сигурна и да помага също така за създаването на повече заетост и растеж. През последните години работим заедно за създаването на ефикасна транспортна мрежа за европейската економика. През следващите 6 месеца като председателство смятаме да продължим с вече генерираното ускорение, така че пълно да интегрираме транспорта в единия пазар и да се възползваме напълно от цифровизацията. Мултийското председателство ще разглежда и е, постиженията и ще стъпи на постиженията на холандското и словашко председателство, както и всички други постижения предишните председателства, за да може повече да се работи за конкурентоспособността на европейския транспортен сектор и да се подпомогне доброто функциониране на вътрешния пазар. А, ние е, сме е, видяли а, духа на добро истинско сътрудничество от вас и е, смятаме да продължим с него от тук нататък. В нашия дневен ред призоваваме за по-конкурентоспособен воден сектор, по-устойчив такъв и един общ сим принцип ще бъде, че е, морският транспорт е глобална индустрия, която се регламентира на глобално равнище. Също така, е, това е една тема, която е много важна за мен и смятаме, че трябва да се възползваме повече от цифровизацията за по-добри екологични постижения също така. Трябва тези индустрии да бъдат показани по-силно, по-видими да бъдат, за да видим какви са ползите и за околната среда, и за економиката. И така повече европейци да искат да се включат в тези сектори като професия. Смятаме, че интереса на гражданите трябва да бъде на първо място във всички възможности за транспорт. Трябва да има по-добра безопасност на пътниците. Трите предложения в това отношение, кои, които ще бъдат направени, ще бъдат приоритет. Идеята ни е да започнем преговори с парламента максимално бързо и по трите предложения с цел да ги приключим до края на нашето председателство. Що се отнася до международните пътувания с морски транспорт. За тях ще преговаряме също и с Международната организация за морски транспорт. И също така а, ние работим и по темата за а, отделяне на отпадъци а, от морския транспорт и директивата за пристанищата в това отношение не е много актуална, за това ще трябва да включим съответното законодателство, за да отговорим на настоящите нужди на морския сектор. Надяваме се от страна на председателството достатъчно бързо да дойде предложението, за да можем да работим и по него максимално ам, скоро. Що се отнася до предложението за директива за признаването на професионалните квалификации в навигацията, нашето намерение е да стъпим на работата, извършена от нашите партньори в триото и да продължим преговорите с парламента. Искам да използвам тази възможност да благодаря и на Европейския парламент, и на Словашкото председателство за напредъка по, тази, по това досие, макар да има нужда и от още работа. Обеден съм обаче, че ще намерим решение и ще постигнем споразумение. Сигурен съм, че ще намерим общ език и макар да това, това досие да не обхваща вътрешните водни пътища, то е много важен а, документ и признаването на професионалните квалификации в тези държави е, членки, в които има вътрешни водни пътища, е, ще бъде много важен момент. Държавите, които имат такива пътища, ще се включат с много важни елементи. Що се отнася до пътния транспорт, Малтийското председателство ще приеме две е, предложения от комисията за директивата за квалификации и обучение за шофьори. Тази директива трябва да бъде актуализирана, за да може да се включат елементи като изисквания за възраст и други, които вече са включени в транспортните, транспортно законодателство. Съществуващото законодателство трябва да отразява реалността съвременната реалност по-голяма степен. Това е целта на Малтийското председателство. Не само да допринесем за безопасността на шофьорите, но също така да има и равно равни условия за всички в Европейския съюз. Пред тази комисия искам да заявя, че ще организираме голямо събитие в Малта, фокусирано върху темата за безопасността на пътищата. Смятаме да проведем политически дебат, дебат по редица елементи, свързани с тази тема. Разбира се, всички нямаме търпение да работим по пакета и смятаме да се възползваме напълно от предоставеното ни време, за да а, обсъдим всички предложения, които бъдат направени по време на а, нашето председателство. Много важно е предложението за правата на пътниците в железопътния транспорт. Ние смятаме, че а, могат да бъдат проведени нужните дискусии и като една държава, която е а, в а, периферията на Европейския съюз, смятаме, че сме най-добрия възможен посредник за тази дискусия. Важно е и международното измерение на транспорта, особено що се отнася до Международната организация за морски транспорт и за е, Международната авиационна организация и е, постиженията от КОП-21 дадоха един една ясна посока на преговорите, що се отнася до а, е, парниковите газове в международния транспорт. Ясно е, че трябва всички сектори да търсят прагматични решения. Малтийското председателство смята да запази постигнатото и темпото, с което се постигаха целите в това отношение, стратегията за намаляване на парниковите газове от кораби също така ще е тема на нашата работа. И по тази причина съм поела инициативата да поканя много държави, членки да участват по време на Министерското заседание, което ние също ще домакинстваме в Малта за водния транспорт. Уважаеми колеги, като председателство намерението ни е да работим ефективно и ефекасно, за да запазим водещата роля на Малта в сектора, за да работим за интереса на европейския гражданин. Както вероятно знаете, е амбициозна програмата ни и за да можем да я постигнем, зависими от вашето сътрудничество. Нашето намерение е да имаме отворен диалог и с нетърпение чакам да работим заедно за интереса на европейския гражданин. И сега отново ще кажа няколко думи на малтийски язик. Както ще видите, нашият мандат действително се фокусира върху транспорта и ще направим всичко възможно да включим максимално заинтересованите страни. макар да нямаме железопътен сектор, също ще се фокусираме върху него. Що се отнася до вътрешните водни пътища, също ще се фокусираме върху тях. Искам да ви покани да участвате в конференцията през март месец в Малта, както и тази за железопътния транспорт през април месец, за да можем да укрепим транспортния сектор, който наистина е много важен за нас. Благодаря ви много, господин Мици. Давам веднага на думата на господин Замит Луис за приоритетите на Малтийското председателство в областта на туризма. Благодаря, госпожо председател. Също ви поздравявам с избирането ви. Поздравявам Михал Крамер и за отличната работа, която вършеше като бивш председател на Комисията по транспорта. Уважаеми членове на Европейския парламент, позволете ми първо да ви благодаря за възможността да участвам в днешното ви заседание в качеството си на министър на туризма на Малта и представител на председателството на съвета на Европейския съюз. Благодаря и на холандското и словашкото председателство за отличната им работа. Изказването си ще се спра върху авиацията и туризма. Пакетът за авиацията е инициатива за насърчаване на растежа и новаторството, за развитие на вътрешния пазар и укрепване на ролята на Европейския съюз в международен мащаб. Като се има предвид всичко това, Малтийското председателство е решено да се изправи пред предизвикателствата, свързани с нормативната уредба и регулирането. Едновременно с това ще поставим акценти върху економическия аспект, свързан с развитието на авиацията. Авиацията допринася за економическия растеж и, което е още по-важно, за разкриването на работни места. Предстои да се преразгледа регламентът за Европейската агенция за авиационна безопасност. За Малтийското председателство това досие е с приоритетно значение, тъй като то се отнася до безопасността на европейските граждани. Ето защо е ясно, че всички са законодатели трябва да се стремят към един безопасен, ефикасен отрасъл на авиацията. Като едновременно с това се възползваме максимално от експертния опит на ЕАСА, Агенцията за авиационна безопасност. Ще трябва да да има взаимодействие и с други елементи, като например оказването на, опазването извинете, на околната среда. Съветът вече е приел общ подход към това досие. Текстът е балансиран. Възоснова на този текст може да започнат колкото се може по-скоро преговорите с Европейския парламент. Председателството е решено да предприеме всичко необходимо с цел постигането на споразумение с Европейския парламент. Убеден съм, че можем заедно ефективно да работим по това досие. В рамките на преговорите, разбира се, и двете страни трябва да проявят гъвкавост. Постигането на споразумение решение по това досие ще е краягален камък в развитието на сектора на авиацията. То ще гарантира възможно най-високо ниво на безопасност и закрила за европейските граждани. Нека не пропускаме възможността да постигнем тази цел и работим заедно. Предстои да се излезе и с предложение за регламент за защита от практики на нелоялно ценообразуване. Във връзка с това ще започнем преговори, за да постигнем максимален напредък. Отрасълът и заинтересованите страни вече от край време изискват преразглеждането на този регламент, тъй като действащият нормативен текст не е приложим на практика. Новото предложение трябва да, да има за цел улесняването на разработването на един по-добър инструмент, така че да се гарантира лоялна конкуренция във външните отношения на Съюза в областта на авиацията. Що се отнася до споразуменията в областта на транспорта с трети страни, председателството ще се стреми към напредък в рамките на вече започналите преговори. Ще се стремим и към сключването на нови споразумения, почиващи на високи стандарти в областта на сигурността и безопасността, на принципа на лоялната конкуренция и опазването на околната среда. Нека сега се възползвам от възможността да ви изложа приоритетите ни в областта на транспорт, приоритет на туризма, извинете, приоритетите в областта на транспорта на най-малката държава членка, чиято економика почти изцяло разчита на този отрасъл. Не бива да пренебрегваме неговата значимост. Той внася основен принос към развитието на европейската економика. Малтийското председателство ще се стреми към популяризиране на отрасъла на туризма. Ще насърчаваме реализирането на повече общоевропейски политики, насочени към повишаването на конкурентоспособността на този сектор. Осъзнаваме колко е важно да се укрепи вътрешният пазар в областта на туризма. Един добре функциониращ вътрешен пазар насърчава конкурентоспособността, повишава ефикасността и качеството, намалява административните управленски разходи за бизнеса. Секторът на туризма Извинете, вътрешният пазар е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. До развиването на вътрешния пазар, най-вече в посока към цифров вътрешен пазар, ще доведе до осезаеми ползи за економиките ни, за бизнеса и за гражданите. Ще премахне пречките пред предоставянето на услуги, ще ги направи по-достъпни. През изминалите години бяхме свидетели на истинска технологическа революция по отношение на пътуването. Икономиката, основаваща се на взаимодействието, не е нищо ново. Освен това бяха създадени многобройни цифрови платформи, които допринесоха за развитието на сектора на туризма и за процъфтяването на економиката на взаимодействието. Трябва да допринесем за тяхното доразвиване, но едновременно с това трябва да гарантираме и равнопоставеност между стопанските субекти в областта на туризма. Нашето председателство осъзнава колко е важно да се предприемат инициативи на ниво Европейски съюз, както и в международен мащаб подобна на инициативата с Китай или на Европейската година на културното наследство. Според нас Туризмът е неразривно свързан с културата. Трябва да работим заедно за предоставянето на по-добри продукти на европейско равнище и да задълбочим връзките си с трети пазари, като например Китай. Това е един от най-големите пазари в трети страни, който трябва да разработим. Малтийското председателство смята, че ако се изправим пред тези предизвикателства, ако се възползваме от наличните възможности, ще повишим конкурентоспособността на туризма на европейско равнище и в световен мащаб. Затова и ще организираме конференция на високо равнище, посветена на въпросите на туризма. Тя ще се състои в Малта в края на месец май. Тази конференция ще е добра възможност за обсъждането на конкретни теми, по които ще можем да допринесем за повишаването на качеството на туристическите продукти в Европа. Освен това, трябва, както казах, да предпотвърдим и значимостта на Китай като пазар в областта на туризма. Не бива да пропускаме възможността да си завоюваме голям пазарен дял в Китай. По повод на годината за туристически връзки Европейски съюз е, Китай ще организираме международна конференция, в която ще участват представители на частния сектор и други заинтересовани страни. Колегата ми се спря върху други приоритети, като например сектора на морския транспорт. Тук трябва да упомена инициативата за син растеж. Тя допринася за постигането на стратегията Европа 2020, стратегията за интелигентен и приобщаващ растеж. Морските райони са основен двигател за развитие на европейската економика. Те може да са източник на растеж и на работни места с висока добавена стойност. Могат да допринесат за повишаването на конкурентоспособността на туризма в крайбрежните райони. Ще трябва да работим за справянето с проблема, свързан с сезонността. Крайбрежните райони трябва да са туристическа дестинация през цялата година. В заключение, Нека изтъкна значимостта на сектора на авиацията и на взаимосвързаността в този сектор, тъй като тя има пряко отражение върху отрасъла на туризма в държавите членки. Трябва да признаем колко е важна авиацията за европейските економики, за растежа и работните места. След като веднъж сме направили това, трябва да установим платформи за диалог и размяна на опит. Днешният свят е глобализиран, от което проистича и необходимост от взаимосвързаност в областта на транспорта, в полза на всички европейски граждани. Взаимосвързаността е широко понятие, но то е абсолютно необходимо за Европейския съюз. Абсолютно необходимо е в съюза да има взаимосвързаност на транспорт. През едните 6 месеца нашето председателство ще се опита да допринесе в максимална степен за установяването на устойчив, безопасен и конкурентоспособен сектор на авиацията. Всички мои колеги ще работят в тази посока по време на целия ни мандат. Добре сте дошли да участвате в разискванията, които ще проведем в Малта. Призовавам ви също да проведете по време на председателството ни среща на работната група по въпросите на туризма. Нека тя се проведе в Малта. Надявам се, че Малта ще продължи и след председателството да насърчава развитието на политиката в областта на авиацията и туризма. Господин министре, благодаря ви много за вашето изказване. Бих искала сега да дам начало на дебата, като започваме с координаторите. Господин Вим Ван Декампа, имате думата. Можете да се изкажете най-малко 3 минути. Най-малко, казвате ли? Това е просто поведение, господин Ванденкамп. Благодаря ви, госпожо председател. Разбира се, най-напред искам да кажа добре дошли и на двамата министри и да им пожелая успех. при изпълнението на тяхната интересна, но трудна задача. Общо взето, трябва да кажа, че ние имаме много положителен опит с малките държави членки. Често пъти те съумяват по-успешно да накарат Европа да тръгне напред, отколкото по-големите държави членки. Искаме се да се спра на туризма. Аз лично имам много добри впечатления от туризма в Малта. Катедралата на Свети Йоан в Валата е, е прекрасна. Е, много съм привързана към вашата автобусна система. Мисля, че вие ползвате английски автобуси. Туризмът, както и вие казахте, господин министре, туризмът има много голям потенциал в Европа. Клаудио Монтери сигурно има какво да ни каже по този въпрос. И ако имате намерение да навлизате в нови туристически пазари, това означава, че ще може да се разпространява влиянието на европейските ценности. Това въжи и за Русия, и за Съединените щати. Искам да запитам какво става с ограниченията за пътуване. Ние имаме всички проблеми, за които е, знаем, с беженците, но също така и шенгенските граници са проблем. Не бива поради прекомерни ограничения да се ограничава туризмът. След това имам коментари и във връзка с транспорта. Много съм удовлетворен от казаното от господин Мити. Трябва да не губим контакт с нашите граждани. В тази област не трябва да спираме да работим – би трябвало да обръщаме повече внимание на нуждите на съгражданите си. Много се радвам, че вие възнамерявате да го направите. В Европа май е, бавно действаме, много приказваме обаче. И предложенията в областта на транспорта твърде дълго време се дискутират преди да се превърнат в нормативни актове. Надявам се, че Малта ще даде своя принос тези срокове да се съкратят. Госпожо председател, искам накратко да се спра на авиационния сектор. Министърът спомена ЕАЗа. Господин Маринеско е специалист по този въпрос. Вие обаче не споменахте правата на пътниците. Ако говорим за Гибралтар и споровете между Великобритания и Испания, може би вие ще спомогнете за преодоляването на споровете на фона на своята собствена история. Много се радвам да чуя, че искате да работите и в сферата на дигитализацията, защото цифровизирането е много важно във всички области, включително в транспорт. Благодаря, господин Вин Ванденкап. Аз ви казах, че сигурно ще преминете границата от 3 минути. От групата на социалистите, господин Исмаил. Благодаря. Уважаеми господин министър Мици, уважаеми господин Замек Люис, благодаря ви от името на моята политическа група. Пожелавам ви успех в рамките на вашето председателство през следващите 5 месеца и половина. Групата на социалистите и демократите активно ще ви подкрепя при осъществяването на приоритетите ви. Особено се радвам, че вашето председателство си е поставило за цел да продължи да популяризира Европа като първа туристическа дестинация в света. Не бива да подценяваме възможностите си, въпреки някои от недостатъците на сектора. За това се и радвам, че сте поставили туризма сред основните си приоритети. Господин министр, говорихте най-вече за развитието на отношенията ни с Китай в областта на туризма. Във връзка с това искам да знам доколко в рамките на съвета на министрите можете да работите за това, Европа до някъде да либерализира много строгия си визов режим, без да прави компромиси с сигурността преразглеждането на визовия режим спрямо от трети страни и страни извън Европейския съюз ще доведе до повече оживление в сектора на туризма. С право опоменахте Китай, тъй като постоянно се увеличава броят на туристите от Китай. В миналото често съм се възползвал от възможността да разговарям с експерти от Китай и експерти по въпросите свързани с Китай. Всички те казват, че тук има прекалено много малко хотели, които са в състояние да откликнат на по-специфичните желания и потребности на китайските туристи. Какво бихте могли да направите по този въпрос? Радвам се също така, че поставихте и авиацията сред приоритетите си. Европейската агенция по авиационна безопасност АСА. Мисля, че по отношение на тази агенция трябва да се опитаме да приключим работата още по през първата половина на тази година. Говорихте и за още един важен за мен въпрос – цифровизацията. Убеден съм, че секторът на транспорта, мобилността трябва да са сред основните двигатели на цифровизацията. Говорихте за автономните автомобили, например. Въпросът ми е какво може да предприеме Европейският парламент в лицето на Комисията по транспорта, взаимодействайки си с вашето председателство, за да постави специален акцент именно върху това. Още веднъж нека кажа, че с удоволствие ще работя с вашето председателство. Желая ви успех. Господин Гел, заповядайте. И аз искам да приветствам от името на ЕКАРЕ и двамата министри, които са сред нас. На първо място, разбира се, че в Малта е един от приоритетите за транспортния сектор да бъде водния транспорт, поради географията, местоположението на Малта. Вие казахте, че ще работите за професионалните квалификации, за безопасността на водния транспорт, но ако говорим за развитите в околната среда и по-конкретно водния транспорт от 2015 година в Северно море се въведе законодателство, което намалява отделянето на сяра от корабите. Не мислите, че можете да използвате вашето председателство, за да договорите по подобно условие за Средиземноморието? Може би не като приоритетно да помислите по този въпрос. Все пак в Балтийско море има не само европейски държави членки, които а, изпращат своите кораби. Също така в вашия дневен ред вие споменахте, че има много предложения които макар да не са приоритет за Малта, за пътнотоварния транспорт. А, също така и искам да благодаря на втория министр, който а, представи пред нас и говори за авиацията. Въпросът ми за туризма. време на латвийското председателство преди няколко години беше спомената идеята за европейски туризъм, най-вече спрямо Китай. Работи ли това като идея? Но как мислите вие да кажем на китайските туристи, отидете в Европа, къде? Работи ли това? Дали има смисъл да се работи върху такава обща марка за Китай или за други дестинации? Така или иначе и от Китай, и откъдето и да било, не могат да дойдат а, а, туристи и да посетят цяла Европа. А, смятате ли, че това е добра идея или по този начин ще има повече ревнование между самите държави членки, които искат да представят своята държава като потенциална а, дестинация. Благодаря, господин Зило, господин Теличка. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла. Дошли на министрите от името на АЛДЕ. Искам да се извиня че имам някои е, задължения извън залата, поради което е, трябва да си тръгна след като задам въпросите си, но колегите ми ще ми предадат вашите отговори. Искам да започна с туризма. Това е уникална възможност да развием туризма е, в Европа, благодарение на вашия опит и на приоритета, който сте определили. Е, винаги е, е добре да чуем, че туризмът е приоритет на председателството на Съюза, в, особено в сегашния контекст. Много се радвам на това, че подчертахте въпроса за свързаността с авиацията, тъй като все още потенциалът не се оползотворява изцяло. Тези възможности се отнасят не само за привличането на чужестранни туристи от държави извън Европейския съюз, китайски и други туристи, но и за подобряване на движението вътре в Европейския съюз. Вие, господа министри, говорихте за интегриран транспорт във вътрешния пазар. Това е базата на туризма. Мисля, че тук трябва да променим културата и философията ние искаме е, да генерираме полза чрез туризма и тук не става дума само е, за е, една или две държави членки, за хора, които искат да пропътуват хиляди километри, за да дойдат до нас. Не трябва да бъдем егоисти и мисля, че трябва да преодолеем егоизма си. По отношение на е, морския транспорт. Колегата Майснер е, ще вземе думата, но аз ще се спра на други видове превоз. Ние в Европейския съюз се нуждаем от неотложна реформа, нуждаем се от нова инерция. Бих казал, че през последните месеци съм бил докладчик в Сянка и съм работил по няколко досиета, свързани с транспорта, не чувствам да има така нов ентусиазъм в съвета. Какъвто и да е въпросът, държавите членки в съвета просто не разбират какво става. Е, не разбирате, че имаме фрагментиран вътрешен пазар в областта на транспорта, а това е факт. И за това желая председателството ви да постигне успех. когато перспективата на едно председателство е дългосрочна, обикновено то постига успех. И смятам, че трябва да променим нагласата. Вътрешният пазар не трябва да бъде само риторика и практика. The... Ако успеете да постигнете това, много бихме се радвали. Ще се спре и на пакета за пътищата. Имам въпрос подобен на този на колегите. Какви са вашите очаквания, тъй като и тук в шосейния превоз има фрагментиране на пазара. Естествено, има проблеми, които трябва да се решат, но те трябва да се решат на европейско, а не на национално равнище. Затова бих е, се радвал да ни кажете какво мислите по тези въпроси. И тъй като времето ми приключва, аз е, ще се огранича до тук с въпросите си. Много бих се радвал да чуя отговорите. Желая ви успех. На ваше разположение сме за сътрудничество. Благодаря. Е, господин Теличка, госпожа Килонен. Благодаря, госпожо председател. И благодаря и на двамата министри. Пожелавам ви максимален успех във вашата работа. Тя няма да бъде лека, тъй като в дневния ви ред са включени много тежки теми. Надявам се, че вътрешните водни пътища и превозът по тях ще бъдат предмет на успешни тристранни срещи, които скоро да приключат. Искам да знам как ще решим предизвикателствата, свързани с намаляването на емисиите. Като цяло ме интересува какво мислите за Европейската агенция за авиационна безопасност и дали ще поддържате линията на парламента във връзка с тази агенция? Превозните услуги и функциониращите мрежи е, се надявам да бъдат е, доразвити и работата по тях да бъде приключена при Малтийското председателство в интерес на Европейския съюз. Благодаря, господин Крамер. Благодаря, госпожо председател. Нека и аз от своя страна пожелая всичко добро на Малтийското председателство. Не само защото вие сте поредното председателство на съвета, защото Малта за първ път председателства съвета. Какво е положението в Германия? Пътната такса за тежкотоварни автомобили спадна с 13%. Повишиха се обаче с 18% таксите за ползването на ЖП линиите. Едновременно с това се въвеждат промени в законодателството за данъчното облагане. В резултат от промени в закона за енергийния данък ще има повече постъпления от МПС. Несправедливо е обаче онова, което се прилага спрямо ЖП транспорта. Основанието за намаляването на таксите в шосейния транспорт бе европейското законодателство. Ще работите ли за промяна в тази система в съвета, така че да има лоялна конкуренция между ЖП транспорта и шосейния транспорт? Не бива да се отдава предимство на неекологосъобразния шосеен транспорт. Говорихте за предимствата на устойчивото корабоплаване. Прав сте, корабоплаването е действително екологосъобразно, но единствено ако бъдат уредени емисиите от него. Емисиите от ам, на определени продукти, странични продукти от добива на нефт, например, са много опасни. Все едно използваме съоръжение за изгаряне, без да използваме филтри. Най-добре би било да се забранят емисиите на едно определено вещество – емисиите от използването на мазут. Не би трябвало да се използва мазут. Мазутът, който използват круизните кораби, например, който използва един круизен кораб, предизвиква замърсяване, което иначе биха предизвикали 5 милиона автомобили. А круизните кораби са мечтата на много хора. Те обаче са изключително големи замърсители. От друга страна са важни за туризма. Ако тези кораби се ползват с лоша репутация, това няма да е добре за вас. В Венеция, например, замърсяването на въздуха от круизните кораби е много по-високо от това в градове, където се използват много автомобили. Ако искате да работите за устойчивост, мисля, че трябва да работите и за справянето с подобни проблеми.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 са постигнали сравнителни успехи по време на своето председателство, но нека бъдем и реалисти. За 6 месеца не може да се постигне много. Председателството на Съюза е почетна титла, която се предава на ротационен принцип. Разбира се, желая ви успех. Е, пожелавам ви добри резултати. За мен най-важното, което трябва да стане тази година, е да се приключи работата по пакета за пътния транспорт. За пръв път ние имаме възможност да покажем, че нашето съществуване е оправдано че сме създали всички условия дружествата да функционират при равностойни условия, че сме създали условия за това работниците да получават справедливо възнаграждение и да не бъдат принуждавани по 6 месеца да живеят в купетата на своите камиони е, срещу нищожно възнаграждение. Вие имате уникален шанс да покажете, е, че Европа отстоява справедливите условия. Е, или пък, разбира се, обратното би означавало, че Европа позволява на безкруполни дружества да експлуатират хората. Сега е настъпил моментът да се решава и вярвам, че Малта ще каже своята дума и че веднъж за винаги ще бъдат създадени равнопоставени условия за работа на всички дружества, които се занимават с товарен превоз. Благодаря. Сега вече има много дълъг списък от да се изкажат. За това, драги колеги, няма да имате по 3 минути, а само по минута и 30 секунди. Много ще внимавам дали спазвате времето, за да имаме възможност накрая да чуем отговорите на министрите. Започваме с колегата Тарпадел. Благодаря ви много, госпожо председател. Поздравления за вашия избор. Прекрасно е дама да председателства Транспортната комисия. Към двамата а, министри, двамата господа, добре дошли в нашата комисия по транспорта в Европейския парламент. Искам да отбележа колко съм доволна а, че чувам а, толкова много за транспорта и за туризма по време на вашите представения. Малта има много сериозна традиция в областта на туризма. И аз приветствам приоритетите, които вие поставяте за туризма. Има а, вътрешна свързаност между транспорта и туризма и тя трябва да се вижда. Да се вижда във всичко, което правим по отношение на инфраструктурата и свързаността. Тази година е годината за устойчив туризъм, а следващата година ще бъде годината на културното наследство в Европейския съюз. също така е, е предстои годината за многомодалния транспорт. Това са възможности да способстваме за туризма в Европейския съюз и за транспорта и трябва да се възползваме от тези възможности. В добавка към това, което казахте от, във въведението, дали има още нещо, което може да добавите в това отношените? А, съжалявам, колеги, но трябва наистина да ви огранича до минута и половина, за да могат да отговорят и министрите. А сега давам думата на госпожа Прост за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господа министрите за изложенията им. Аз съм съдокладчик по основния регламент за ЕАСА. Както знаете, Европейският парламент през месец ноември гласува по своята позиция за основния регламент за ЕАСА. Предстоят тристранните ни разговори с съвета. За моята политическа група има един основен момент, един нов елемент, който парламентът предлага да бъде внесен в регламента. Предлагаме да се преразгледат моделите на професионална заетост, представляващи риск за безопасността в авиацията. Предлагаме ЕАСА да разполага с мандат в тази област. Противници на тази наша идея са най-вече въздушни превозвачи, които прилагат подобни практики. Против са и някои държави членки, които твърдят, че смесваме социалното законодателство с безопасността в авиацията. Когато условията на труд не са достатъчно социални, според нас това е проблем, но той не може да бъде решен на ниво ЕАСА. Предложението ни за внасянето на нов елемент в регламента е насочено единствено и само към сигурността. Ако върху работещите за един въздушен превозвач се оказва натиск, така че са прекалено натоварени или не спазват изискванията за безопасност, трябва да действаме. Има немалко такива случаи. Например, служители, които ходят на работа болни, качват се на борда на самолета болни, на пилоти, които превозват керосин на борда на самолета в прекалено големи количества и така нататък. Госпожа Вагдалян, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Поздравление, поздравления за вас и за вашия избор. Добре дошли на министрите. Радвам се да видя, че социалното включване е приоритет в програмата за Малтийското председателство. Радвам се, че няма да се бавите в това отношение. В областта на транспорта вие казахте, че сте регистрирали такава слабост за социалното включване. също така вие казахте, че ще работите по досията като командированите работници и бъдещия пакет за пътни транспорт. Как смятате да сближите позициите на държавите членки в тези толкова спорни досиета и как смятате да се преборите с трудностите, свързани с фалшивите предприятия, които допринасят за социалния дъмпинг и за нечестната конкуренция в транспортния сектор? За конференция конференцията, които ще организирате в Малта. Може ли да уточните как предвиждате дискусията за регламента за намаляването на емисиите на транспортния сектор до 2300 година и също така как смятате да постигнете целите, свързани с средносрочния план в екологично отношение? Следва следващия оратор за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Господин министър Луис, добре е дошъл. През изминалите години бяхте най-активният министр на туризма в Европа. Много често ви срещах на конференции и други събития. И като се има предвид всичко това, мога да ви дам кредит на доверие за следващите 5 месеца. Разбира се, ние двамата не можем да решим всички проблеми, но ще продължим да държим връзка. Благодаря ви, че призовахте и за провеждането на заседание на работната група по въпросите на туризма в Малта. Ще да обсъдим този въпрос. Първият ми въпрос се отнася до визовата политика. Работихме активно за приемането на добър законодателен пакет по отношение на визовата политика, включително и в името на туризма. Вече от година и половина съветът обаче блокира работата по това законодателно предложение. Призовавам Малтийското председателство да предприеме нещо по въпроса. Вторият ми въпрос се отнася до взаимодействието ни с трети страни, например Китай. Отношенията ни с трети страни са изключително важни. Изготвили сме на ниво работна група множество информационни материали. Работим много активно по въпроса. Тук в Комисията по транспорт сме вземали конкретни решения по определени проекти, отнасящи се до тази тема. Добре дошла и на госпожа Дали, колега от Малта в нашата комисия. Тя е много активен наш член. Сиупле. Благодаря много, уважаеми колега. А сега давам думата на госпожа Монтеро Дерглар. Желая ви успех в председателстването на, този важен, на тази важна комисия, госпожо председател. Желая успех и на Малтийското председателство в справянето с е, всички тези трудни предизвикателства и работата по тези важни въпроси, които имат толкова сериозно отражение върху нас като граждани. От години се борим за тези цели. Искаме да видим как те могат да бъдат постигнати сега. Туризма. Вие сте от малата, знаете колко е важен туризма за нашите региони, крайбрежния туризъм, така че може би бихте могли да кажете нещо повече за предизвикателствата в туризма говорите за конференция на високо равнище, където различните държави и членки могат да изработят дългосрочна стратегия за крайбрежния туризъм и туризма в водни условия. Имате ли конкретни мерки, които ще ни помогнат да намалим липсата на достъпност на крайните региони. Следващата ораторка. Госпожа Майснер, благодаря госпожо председател, благодаря и на господа министрите. Малта е малка страна, 6 месеца не са дълго време, не можем и да очакваме чудеса от отделните председателства. Въпреки това пожелавам успех на Малтийското председателство. Надявам се, че ще работим добре заедно. Два въпроса към министра на транспорта на Малта, господин Мици. Знам, че става дума за сложна тема, знам, че не можем и да очакваме чудеса. Но очаквате ли по-нататъчно развитие на единното европейско въздушно пространство, Single European Sky? Може би вие ще имате шанс да преодолеете блокадата в рамките на преговорите. Това ще е много важно за Европа. Още един въпрос има ли възможности за подобряване на взаимодействието с Европейската агенция по морска безопасност? Говорихте също така и за необходимостта от подобряване на пристанищната инфраструктура. Какво смятате да предприемете? Следващ въпрос за вътрешно-водния транспорт. Аз съм докладчик по тази тема. Надявам се, че ще работим добре заедно по нея. Ще се огранича само с това. Въпрос към господин Замит Люис. Разговарях веднъж с един бивш министър на туризма, който заяви, че ако човек е министър на туризма, той автоматично е и министър по въпросите на околната среда, и устойчивото развитие. Много е важно и важен и морския транспорт във връзка с туризма. Аз при всички положения ще участвам в конференцията, която ще организирате през месец май и ще продължим да говорим заедно по този въпрос. Uh, Думата има господин Ван Нютенберг. Радвам се. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че по време на батинското председателство има такъв сериозен приоритет за транспорта и туризма. И в същото време смятам, че политическо решение за въпроса за Гибралтар трябва да бъде приоритет, за да може да се намери най-накрая такова решение. Европейското а, въздушно пространство е важно, както и по отношение на правата на пътниците. А, вие имате приоритет приоритет в това отношение, но може да се включи и Гибралтар. Може ли да кажете няколко думи повече за стратегията? Бихте ли включили това в дневния ред след Европейския съвет? Бихте ли, бихте ли прецизирали какви са стъпките, които ще предприемете, за да разрешите този въпрос? И също така да ни сигнализирате къде имате нужда от помощ. Втори ми въпрос пакета за пътния транспорт. Сега вече говорим за пътни инициативи, вече не се говори за пътен транспорт пакет, но все пак има две а, много важни а, посоки. От една страна а, за регламента за операторите на пътен транспорт, но също така и свързаното с международния пътен транспорт. Тези предложения трябва да видим през май месец, тогава са предвидени. А, смятате ли да ги включите в дневния ред на работните групи на съвета? Благодаря, госпожо председател. Следва госпожа Ванерсен. Благодаря. Добре дошли сред нас. Хубаво е, че виждаме такива министри с толкова много опит. Искам да се спра на казаното от вас за правата на пътниците. Аз съм докладчик по това блокирано предложение и наистина е неприятно за всички, които са свързани с този пакет, както и самите пътници, така и а, самата индустрия, сектора. Наистина има много въпроси, които са трудни, но все пак трябва да се прилага а, законодателството за всички в Европейския съюз да въжи за всички, ако може да постигнете нещо в тази посока. Също така, железопътният транспорт, пътниците там много изключения има, много е слабо законодателството и аз бих апелирала към вас да вземете малко по-силна позиция много е неприятно за самите пътници. Някои държави а, го а, прилагат напълно, а други а, ни най-малко пропускат се връзки и изобщо не се прилагат тези правила. Всички знаят, че има определени обстоятелства, при които не е е, подходящо да пада товара върху е, операторите на железопътния транспорт, но чисто и просто самите е, пътници не могат да се предвижат, остават някъде, нямат възможност да се върнат или да продължат своя път а, и нещо трябва да се предприеме. И сега думата има господин Дали с АЛ, а не като мен с Е двойно Л. Благодаря, госпожо председател. Нека ви поздравя. Желая ви а, успех във вашата позиция. Няма да ни объркват, въпреки близостта на имената. Уважаеми министри, добре дошли сред нас. Благодаря ви, че отделихте време да ни представите вашите приоритети. Радост беше за мен да чуя, че Единия пазар е представен като важен момент във вашата програма, тъй като е видно, че той до, води до много ползи за нашите економики а, и за гражданите и за пътниците и така нататък. Също така обаче вероятно знаете, че транспортният сектор е източник на някои по-трудни процеси, които виждаме в а, а, различните държави членки, променят се законодателствата, що се отнася до транспортните услуги и прехвърлят административната тежест на транспортните компании. И по този начин не само създават трудности за самите предприятия, операторите, особено малките и средни предприятия, които наистина нямат възможност да проследят всички тези промени и нововъведения, но също така създават проблеми за вътрешния пазар. Така че наистина се надявам, че по време на вашето председателство ще се направи максималното за нашия вътрешен пазар. Благодаря много, каза председателката господин Маринеско. Благодаря, госпожо председател. Успех ви желая в председателството. Благодаря на министрите за техните представения. Вие говорихте за гъвкавостта. Искам да ви кажа, че знам, че и съвета и парламента са европейски институции. Така че мога да ви кажа, че Европейския парламент никога няма да приеме законодателство, което не е европейско, което е по-скоро национално. Нещо повече, никога няма да приемем да е, изменим законодателство, така че то да направи стъпки назад от това, което имаме в момента. Това е случая в момента за общия подход. Гъвкавостта е основата за процеса на съвместно вземане на решение. Знаем, че трябва да сме гъвкави, но в посока на Европа, не в друга посока. Що се отнася до един от европейско небе и а, в Украина и съвета? От много години съветът а, а, гласува с а, мнозинство. Това е според Лисабонския договор. Правилата са такива. Вие трябва да започнете, започнете а, преговори. От политическа гледна точка това ще бъде сложно. Разбира се, цялото уважение към Испания и Обединеното кралство, но след март мисля, че ще ни е трудно а, да приемем, че а, са блокирани нещата, особено от държава, която е помолила да напусне, а, която ще напусне Европейския съюз, така че СЕС 2 плюс трябва да започнат преговорите поне. Господин Кох, благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господа министрите за това, че ни представиха приоритетите си за председателството. Не упоменахте обаче два момента, което ме очудва, а именно Брексит и беженците, миграцията и визовата политика. Господин Мици, въпрос към вас. Говорихте за правата на пътниците в ЖП транспорта. Мнозинството от членовете на тази комисия се обявяват за мултимодалния транспорт. Като се има предвид това, има ли някакъв смисъл да се предвижда отделен набор от права за всеки вид транспорт? Не би ли трябвало по-скоро да заложим на мултимодалния подход? Мерси. Мадам Изабела Демонте, Благодаря ви, госпожа Изабела Демонте. Благодаря. На първо място поздравление за вас. Жива, желая на вас и на вашите заместник-председатели успех в работата. Също така се радвам на Малтийското председателство. Надявам се, че ще работим успешно с него. Нека кажа, че Европейския парламент вече е, прие своята позиция през октомври 2015 година с доклад за туризма много от елементите, които вие засегнахте, са част от тази позиция. Мисля, че би било подходящо да се обсъдят различните видове туризъм, различните сектори. По повод на авиацията и аз искам да засегна този въпрос. Трябва ни специфичен подход за разрешаване на този проблем. Трябва ни един европейско небе. А, утре ще обсъждаме а, европейски а, въпроси с навигацията. Аз също ще направя предложение за изменение във връзка с Гибралтар. И накрая за устойчивостта. Какво имате предвид за различните видове а, горива, които могат да подпомогнат околната среда? Госпожа Фостер, Добре дошли на двамата мистри Мици и а, Замит Люис. Аз а, съм много заинтересувана от водния сектор, тъй като работя с него в тясно сътрудничество в Обединеното кралство. Ето защо ще проследя всички тези файлове, които предстоят да бъдат публикувани и направени като предложения за правилата, за работниците и така нататък. Трябва да спазваме правилата на МОД. Ето защо има значение това, което предлагаме като законодателство, което изменяме като законодателство, което ще въжи за Европейския съюз. Така че с а, нетърпение чакам да заработя за вас по тази изключително важна тема. Що се отнася до авиацията, аз бях докладчик по а, единото европейско небе, сигурността на авиацията, както и безпилотните средства летателни, което е явно една нова модерна тема. Но трябва да си спомним, че това е технически документ, не е политически, политическо досие. Ето защо е важно да мислим по този начин. Много бях заинтригувана от това, което казахте за конкуренцията, тъй като в Европа трябва да имаме отворени граници, що се отнася до сътрудничеството с различни съюзници в Европа, да имаме добри споразумения за услугите, за да може търговията да се осъществява добре. Това е важно и за туризма. И накрая към а, господин Ван Денкамп през 64-та година а, Малта а, спечели своето а, своята независимост с, с пълно мнозинство от гласуванията. А това, което искам да предлож, пре, припомня за Гибралтар е, че там имаше референдум и 98% от гражданите гласуваха да останат в Обединеното кралство. Следващия оратор, господин Грандес Паскал. Благодаря ви много, госпожо председател. Желая а, и успех на Малтийското председателство. Що се отнася до Гибралтар? Трябва ни такова споразумение, което да можем да прилагаме в небето над Гибралтар. В момента не знаем какви са условията и за това, което блокира правата на пътниците но все пак след Брексит знаем, че Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз и това все пак поставя въпроса по друг начин имаме държави членки на Европейския съюз и ще имаме държава членка, която не е член на Европейския съюз. А, беше споменат а, този референдум, но тези референдуми не могат да се сравняват а, с този в Гибралтар и този в Малта. В условията, в които Испания предложи една съвместна суверенност с Обединеното кралство и по този начин ще дадем възможност на всички работещи в Гибралтар, да, които искат да запазят добрите отношения с Обединеното кралство от едната страна и с местните жители на Гибралтар от друга страна. Така че няма условия, няма причини да не се деблокира този въпрос и а, това е все пак и свързано с позицията на Испания. А, ще дам а, думата а, и на себе си края. А, вие казахте, че водният транспорт ще е приоритет, но как смятате, че това може да се е, съчетае, как може да се съчетае с туризма, как е, ще съчетаете това, което се случва на а, северните с а, и южните пристанища също така? Има ли стру, а, е, идея за стратегия, а, стратегия, която е свързана и с. А, транспорта вътрешно европейския. Благодаря а, на всички колеги, които зададаха въпроси, а сега ще дам думата на двамата министри, един след друг, да отговорят на всички въпроси. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Първо, благодаря ви за въпросите и за любезните думи. Наред с любезните си думи всички заявихте, че транспортът е сектор свързван с много предизвикателства и изискващо силна работа. Аз също споделям това, знам го от опит. Казахте, че не очаквате от мен чудеса. Нека ви уверя, че няма и да направя чудеса. Но в Малта ние казваме, че Съединението прави силата. Заедно можем да се справим по-добре. Когато има воля, има и възможности за действие. Ако работим заедно, можем да постигнем успех. Не във всичко, но можем да постигнем някакъв успех и напредък. Сега Нека направо отговоря на зададените ми въпроси. По въпроса за пътната безопасност ще поставим акцент върху целите, свързани с тежките наранявания. Що се отнася до тежките наранявания, смятаме да приемем декларация на ниво министри за пътната безопасност. Целта на тази декларация е да се предвидят конкретни цели за намаляване на тежките наранявания, а именно с намаляване с 50% до 2025 година. Взехме предвид редица инициативи, подети от държавите членки в тази област, както и заключенията на съвета за пътната безопасност от 2010 година, прияти по време на Белгийското председателство на тежките наранявания са 135 000 годишно. Това се равнява на около 120 тежки наранявания на ден, които причиняват много болка и страдания. Пътно-транспортните происшествия водят и до много високи разходи. По въпроса за автономните превозни средства. През идните 6 месеца ще продължим да надграждаме над постигнатото от холандското председателство. Именно ще продължим неофициалния структуриран диалог по темата. То е възможност за обсъждането на настъпили промени, за споделянето на челен опит, за обмена на информация и за повишаване на обществената осведоменост. Както казах в самото начало, трябва да работим заедно по въпроса за използването на горива с ниско съдържание на сяра. Ще трябва да положим всякакви усилия за приспособяването на настоящата нормативна уредба, така че да има възможност за използването на альтернативни горива ще трябва да вземем предвид и постигнатото неодавна от Международната морска организация при използването на горива с ниско съдържание на сяра. Трябва да се възползваме от много добрите инструменти, които имаме, като трансевропейските транспортни мрежи, за да поставим акцент върху екологичното измерение на транспорта. по въпроса за пакета за шосейния транспорт. В уводните си думи изтъкнах, че очакваме инициативата за шосейния транспорт. Ще се възползваме максимално от мандата си, за да започнем работа по всички предложения, с които ще се излезе в рамките на нашия мандат. Ще настояваме естонските ни колеги да окажат натиск за напредък по този пакет. През изминалите месеци трите институции на Европейския съюз работиха усилено за приемането на четвъртия пакет за железопътния транспорт. Сега трябва да пристъпим към изпълнението му. Надяваме се, че този пакет ще даде необходимия стимул на сектора на ЖП транспорта, за да се отключи огромния му потенциал. Секторът на ЖП транспорта е евентуално решение на проблема с задръстванията по пътищата. В Малта ще организираме конференция посветена на ЖП транспорта в градовете, на устойчивите екологосъобразни решения за този отрасъл. На конференцията ще се срещнат всички заинтересовани страни. Всички институции са готови да откликнат на новите тенденции. Системата EMRTS системата за управление на ЖП транспорта. Тук трябва да ускорим прилагането на тази система в цяла Европа. Ние сме готови да работим за насърчаването на този процес. По въпросите за социалния дъмпинг от страна на въздушните превозвачи, мога да кажа, че транспортните дружества са един от въпросите, на които ще се спре комисията в работата си. Ще работим и по въпроса за достъпността на пазара на тежкотоварни превози. Ще наблегнем на правото на предоставяне на услуги. Не бива да се блокира достъпа до пазара на средно големите дружества. По въпроса за социалния елемент на пакета за шосейния транспорт. Това е един от основните елементи, по които комисията ще излезе с предложение тази година. Социалното законодателство за транспортния сектор включва нормативни актове като акта за времето за почивка и времето за управление. Има също така и други досиета, които са важни в това отношение, като например акта за командироването на работниците. Ще се опитаме да постигнем максималното по този акт в съвета. А по въпроса за въвеждането на минимално трудово възнаграждение в сектора на тежкотоварните превози, някои държави членки проявиха загриженост във връзка с евентуално разпокъсване на пазара. Затова комисията ще излезе колкото се може по-скоро с единен пакет. Европейската агенция по морска безопасност. От работата и със сигурност проистичат ползи. Тя играе ключова роля в областта на европейската морска политика. По време на мандата си ще работим за установяването на силно сътрудничество с ЕМСА. По въпроса за миграцията и обежището и връзката им с транспортната политика. Тук искам да благодаря на всички, които продължават да участват в спасяването на десетки хиляди мигранти в открито море. Благодаря и в тази връзка и на сектора на корабоплаването. Ще спазваме законовите си задължения. Ще продължим да работим за спасяването на хора, бедстващи в открито море парламентът и съветът действаха много бързо по този въпрос. Приемането на общо европейска нормативна уредба ще ни помогне да се справим с ежедневните предизвикателства. Трябва да работим за нейното ефективно и ефикасно прилагане, за засилване на сътрудничеството между компетентните органи и за установяването на необходимите структури за справяне с проблема с миграцията. С това мисля, че отговорих на повечето ви въпроси. Сега нека благодаря на Михаил и поздравя и Карима. Ще дам думата на колегата ми Замит Люис. Uh, uh, благодаря. Уважаема госпожо председател, благодаря на всички за участието в дискусията. Благодаря и за извънредно уместните въпроси, които бяха зададени. Това е първата ми благодарност. Втората ми благодарност е към онези оратори, които подчертаха колко ограничен срок са 6 месеца. Но ние сме решени да постигнем максималното, на което сме способни. Разбира се, ще бъдем скромни, но искаме да дадем своя принос, да принесем полза за Европейския съюз. Е, това е нашето първо е, председателство. Следващото ни ще бъде след 17 години. По отношение на проблематиката най-напред е, ще се спра на Европейската агенция за авиационна безопасност, а след това на туризма. Най-напред за ЕАЗа искам да благодаря на господин депутата Маринеско, който е докладчика по темата. Той направи много ясно изказване и категорично подчерта, че решението на темата трябва да бъде европейско, а не национално. Ние имаме точно същата нагласа. Съвсем очевидно, Искам да благодаря на всички партньори, които ни помогнаха да постигнем напредък. Председателството е решено да работи усилено по това досие и да постигне споразумение с нашия законодател. Със законодател е парламентът. Ние също така много сериозно се отнасяме към обществено-економическия аспект на ситуацията като знаем, че трябва да постигнем съгласие. Но според мен е, това съгласие трябва да почива на три основни принципа. Първо, безопасност. Второ, е, силен европейски въздухоплавателен сектор и трето европейско въздухоплаване, което може да се конкурира добре, качествено в международен план. Това са трите основни принципа, които трябва да съблюдаваме. Е, що се отнася до правата на потребителите, в частност на пътниците, разбираме е, много добре опасенията, неудобствата, които споделиха мнозина от вас. Надяваме се, че статуквото няма да бъде запазено. Това, което мога да кажа днес, е, че ще направим максималното, за да си сътрудничим и да подкрепяме всички усилия, насочени към постигане на решение е, към, на този въпрос напредъкът би се изразявал в разблокирането на работата по важните досията в тази сфера. Знаете, че има международни споразумения, включително за въздухоплавателните услуги. Те имат много голямо значение, защото въжат и извън европейските граждани. Ние ще се отнасяме сериозно и към товарния транспорт. Това е и също така към пътуванията на дълги разстояния. Нещо, което е от огромно значение за туризма. Да, ще работим за международните споразумения в областта на въздухоплаването, но в консултация с държавите членки ще се опитаме да търсим нови мандати за нови споразумения с други важни страни, както двустранни, така и многостранни. Uh, uh, Втората тема, на която ще се спра е туризма. Вие споменахте, че визовия кодекс създава проблеми. От гледна точка на туризма, визовият кодекс е много важна пречка. Защото ако искаме да идват при нас туристи от далечни страни, е, визовия режим е, трябва да е много ефикасен и е, в целия Европейски съюз, във всички държави членки да се прилагат едни и същи принципи за издаване на визи. Като разбира се, не се забравя проблематиката на сигурността. Знам, че в момента преговорите са стигнали до тежка фаза, имам предвид преговорите с Европейския парламент, to breaking this, the current stalemate and will engage но председателството ще направи всичко необходимо. Ще положим усилия за по-нататъчни контакти, за да се разблокират тези преговори. Досието е много важно. Що се отнася до прилагането на интегрираната морска политика е, понятието син растеж и управлението на океаните в контекста на туризма, е, ще коментирам най-общо. Синият растеж е много важен за създаването на много нови работни места. Аз съм от морска държава. И всички ние сме от морска държава, така че разбираме какви възможности се крият е, в тази работа, поради което я извеждаме като върхов приоритет е, ще приемем е, заключение на съвета, които ще очертаят е, пътя напред. И разбира се, ще отчетем това, което ще постигнем с синия растеж и с интегрираната морска стратегия, след което ще направим съвсем конкретна програма за действие. Chinese, uh, Chinese tourism, това се отнася до туристите, които посещават Европейския съюз, включително китайските туристи, трябва да работим много усилено и повече да си сътрудничим. Това ще бъде програмата на нашето председателство. Ние сме конкуренти в привличането на туристи, но конкуренцията е нещо здравословно. Uh, в нашите туристически оферти ние сме е, разбира се, е, облагодетелствани от огромното си разнообразие. И нашият приоритет е, в областта на туризма ще бъде да си сътрудничим, за да създадем интегрирана туристическа оферта, е, която да представлява Европа като дестинация, а не оферта, която да слага усмирителна риза на една или друга държава членка. Напротив, подчертава нашето разнообразие. Мисля, че е, връзката между една такава оферта и общата авиационна стратегия може много да стимулира международния туризъм, чуждестранния туризъм към Европа и е, да допринесе за създаване на много е, и качествени работни места. Приключвам изказването си, като ви благодаря за тази възможност да се изкажа пред вас. Уверявам ви, че и колегите ми и аз, всички в Малтийското председателство, ще направим всичко, на което сме способни, за да бъде работата ни от полза за Европейския съюз и преди всичко от полза за европейските граждани. Благодаря, господа министри. Благодаря. Силно разчитаме на вашето сътрудничество. Много говорихте за сътрудничество, обаче ние също ще ви припомняме периодично нашите приоритети. Искаме те да бъдат и ваши приоритети. Във всички случаи желаем ви попътен вятър. Благодаря и до скоро! chers collègues, nous allons continuer nos travaux. Драги колеги, продължаваме работата си. Ако има дискусии, бихте ли ги провели извън залата? Много ви моля за това. Nous continuons nos travaux. Продължаваме работата си. La France est très bien représentée. Ah, hein. Ça Je te remercie d'avoir parlé du tourisme d'entrée. Bah oui.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 Е, Nous continuons nos travaux, mes chers collègues. Благодаря. Le procès verbal du... Продължаваме, колеги. Протоколът от 9 и 10 ноември 2016 година не е съпроводен от никакви бележки и възражения. Смята се за одобрен. Продължаваме с следващата точка от дневния ред досиетата, свързани с Рефит относно правилата за безопасност за пътнически кораби. Очаква да чуем госпожа Магда Олшевска, правилно ли е произнесох името от генерална дирекция МУВ, след което ще изслушаме и тримата докладчици. Госпожа Билбао, колегата Тика, господин Рике и госпожа Аюто. Обаче, ако е там, започваме с представителя на комисията за 10 на минути. Благодаря, госпожо председател. Добро утро. Благодаря за възможността комисията да ви представи пакета от трите проекта в контекста на РЕФИТ за безопасността на пътническите кораби. Сигурно си спомняте, че през ноември 2015 година вече говорихме пред вас за това как извършваме така наречената проверка за пригодност във връзка с редица проекти, отнасящи се до е, безопасността на пътническите кораби. Много се радваме, че комисията и нейните членове приветстваха намерението на Европейската комисия за упростяване на действащата нормативна уредба и придаването на по-голяма съразмерност на тази уредба. Е, с резолюция от 22 ноември миналата година за отключване на потенциала на пътническия транспорт, е, парламентът е, даде е, знак, че иска правилата да станат по-ясни, по-упростени и по-съответстващи на технологическото развитие. Е, през последните години различни заинтересовани лица, пътниците, вие като членове на комисията, транспорт, сте искали не неизменно да постигнем по-високо равнище на безопасност за пътническите кораби и се надявам, че в това, което ще чуете от мен, както и във вашата работа, ще се убедите, че е, с нашите три проекта точно това сме постигнали. Ще припомня е, принципа за проверката за пригодност. Е, ние спазваме тези принципи. Първо трябва да се уверим, че законодателството функционира и че няма нужда да се осложнява действащата уредба, че тя обслужва целите си. Когато целите са все още релевантни и в случая съответстват на изискванията за безопасност, като се допринася и за движението на европейските граждани. Не бива да забравяме, че има елементи, в които трябва да се внесе допълнителна яснота. Е, в крайна сметка не бива да забравяме, че е, тази нормативна уредба датира от преди 15 години, а са настъпили и доста промени в технологичната сфера. Ако погледнем проектите в тяхната съвкупност, идеята им е следната. Първо, да се гарантира актуализация на изискванията за преброяване и регистрация на пътниците и членовете на екипажите на борда на пътнически кораби, просто за да се гарантира необходимото ниво на безопасност. Също така сме анализирали е, това дали е възможен контрол върху изпълнението на е, правилата за безопасност е, на борда на пътническите е, кораби. И най-сетне е, направили сме е, необходимите проучвания във връзка с фериботите и високоскоростните плавателни съдове. Е, за да бъдем сигурни, че съществуващите правила за инспекция, за проверки са добре координирани. В какво се изразява е, прегледът? Е, Три са нормативните актове. Първо директива 9841 за регистрацията на лицата на борда на пътническите кораби. Безопасността на пътниците не трябва да бъде поставена под заплаха чрез превишаване на разрешения максимален брой лица на борда. Ако обаче в изключителни случаи има нужда от операции за претърсване и спасяване, те трябва да бъдат извършвани ефикасно. По отношение на директивата 2009-45 за стандартите и изискванията за безопасност. Тази директива урежда изискванията за безопасност на борда на плавателни съдове от стомана и равностоен материал. Като тук отразяваме и Международната конвенция СОЛАС, която съдържа подробни технически предписания. И последното досие в пакета е директива 9935 за проверките на борда на фериботи и високоскоростни плавателни съдове. Както казах, за тези видове плавателни съдове има специфични а, проверки. такива съдове работят много а, интензивно в Европейския съюз и поради това трябва да бъдат обект на особено внимание. Сега ще се спра на всяки от трите проекта, като ще посветя по около два диапозитива на всеки от тях. Започвам с регистрацията на лицата на борда на пътническите кораби. Много важна промяна, която въвеждаме, че е, регистрацията на пътническите данни в системата на дружествата се заменя а, с регистрация в национален единен прозорец. Вие знаете, че това е изискване от директива 2010-65. Също така, изискването вече е да се регистрират данните цифрово, за да могат да се обработват лесно. По този начин всъщност отразяваме цифровото измерение на морския транспорт. Също така вярно е, че сегашните изисквания, директивата е доста стара, сегашните изисквания не дават възможност за разработване на национален единен прозорец е, и също така се препоръчва да се е, осъществи контакт с национални е, дружества, е, когато има извънредно положение. Това обаче от нашите контакти се установи не е достатъчно ефективно. Трябва да се ускори осъществяването на спасителни операции, като се улесни предаването на информация за лицата, които се намират на борда. И това сме го взели предвид. Uh, Има и някои допълнителни изменения, аксесорни по своя характер в тази директива, а именно във връзка с срока за съхранение на събраните данни. В директивата много категорично се подчертава и това бе подкрепено от Европейския надзорен орган за защита на личните данни, че е, личните данни не следва да бъдат съхранявани е, след като пътуването е завършило безопасно или е, след като е имало инцидент и е приключило съдебното производство за него. За да бъде улеснен достъпът на роднини до информацията, предлагаме една доброволна разпоредба, т.е. доброволно да се дава информация за гражданството на лицата. Не става дума за проверка на документите за самоличност, а за това лицата сами да декларират какво е гражданството им, което много ще улесни проверките в случай на инцидент. Има, разбира се, и някои промени във връзка с така наречените специфични морски райони, но няма да ви обременявам с това. Следващият проект е Директива 2945 във връзка с изискванията към корабостроенето, в случая с пътническите кораби корабите, които са построени от алумини, трябва да бъдат сертифицирани съобразно директивата, за да е сигурно, че отговарят на изискванията за противопожарна безопасност. Това е много важен компонент на изискванията за безопасност на борда на тези пътнически кораби, които се движат в водиня на Европейския съюз. В директивата има много сложни технически предписания за еквивалентните материали и това доколко определен равно равностоен материал отговаря на техническите изисквания, тук комисията предлага преходен период от 5 години, тъй като знаем, че в някои случаи е необходимо да се извършат допълнителни технически действия, да се предприемат допълнителни технически мерки, за да се повиши нивото на безопасност, особено на борда на алуминиевите кораби. Имаше доста интензивни дискусии за това какво следва и трябва да се направи е, по отношение на корабите с дължина под 24 метра. Решихме да ги изключим от приложното поле на тази директива, но от друга страна, и това мога да го кажа още сега, вече работим е, върху инициативата за кодекс за малките плавателни съдове. Защото в тази хипотеза между държавите членки цари голямо разнообразие на изисквания. И не казвам, че тези изисквания не функционират добре, но просто не са хармонизирани. И фактически малките плавателни съдове се подчиняват на съвсем различни условия в зависимост от това, от коя държава членка си По тази причина решихме и да ги изключим от е, приложното поле на директивата в този пакет. Директивата, която върху която работи комисията, предвижда и някои допълнителни изменения. Какво да стане с така наречените преобразувани товари, т.е. Е, преобразувани пътнически кораби, е, кораби, които от товарни се преобразуват в пътнически. Ясно е, че изискванията ще се прилагат и към преобразувания кораб, а не само към съществуващите кораби. Трябва да се знае към кои кораби ще се прилага директивата. Все още има много видове плавателни съдове, за които няма съгласувани международни стандарти. И за яснота сме решили тези съдове да не ги включваме в приложното поле на директивата, защото по този начин няма да допринесем за възцаряването на правна яснота. И последният проект, включен в пакета, е директивата за проверките, за така наречените инспекции. Искам да припомня, че тук имаме предвид само корабите, е, които извършват редовно обслужване. Нали, има най-различни изисквания в зависимост от това какъв вид проверка въжи за съответния кораб, какви изисквания са, са проистичат от това под чие знаме плава корабът. Тоест и тук цари голямо разнообразие, а нашата основна цел е проверките да се извършват така, че да гарантират безопасността на плавателните съдове. Затова ние предлагаме да се смесят проверките а, за плавателни съдове, а, извършвани от а, държавата на пристанището и проверките, които се извършват от други държави. Има и тук някои допълнителни промени, обаче нормите са с много силен технически уклон и за това ще ги пропусна. Трябва проверките да се извършват на равномерни интервали, да се организират равномерно през годината, да се знае е, коя част на плавателния съд точно ще се проверява, в зависимост от това дали той е в пристанището или пътува. И тук вече навлизаме в една по-сложна сфера. Опитваме се да унагледим разликата за различните групи държави. Няма да се спирам на това сега, но ако ми зададете въпроси с удоволствие, ще отговоря Основните промени са за онези плавателни съдове, където държавата на флага е различна от държавата на пристанището. това сме се опитали да рационализираме, като смесваме някои проверки, обединяваме ги, за да упростим уредбата. Проверките не бива да бъдат излишни но в никакъв случай не бихме желали обединяването на различните видове проверки да доведе до поставяне под заплаха на безопасността. Както винаги в проектите на комисията има придружаващи този пакет документи, работни документи на комисията, както и план за изпълнение. Всичко това е приложено към така наречените предложения. И сега последния диапозитив. Споменах че е, това начинание се вписва в по-общата инициатива за проверка на пригодността на европейските актове. Може е, в зависимост от проверката на пригодността да е, се стигне до нови проекти на комисията за всички пътнически съдове с дължина под 24 метра и Е, заедно с ЕМСА се опитваме да ревизираме е, приложенията, чисто техническите приложения към директива 2009-45 е, техническата работа, техническите експертни познания, които използвахме за да изготвим тези проекти, ни бяха предложени от Европейската агенция за морска безопасност и аз се надявам, че работата е с достатъчно добро качество, за да може въобще проектите да бъдат превърнати в нормативни актове своевременно. Благодаря. Благодаря за вашето изказване. Сега давам думата на докладчиците. Започваме с госпожа Билбао. Muchas gracias, Presidenta, и felicitarle por la nueva responsabilidad y espero... Благодаря ви много. Поздравления за новите ви отговорности. Надявам се, че ще имаме възможност да работим все така добре, както го работихме и когато беше председател господин Камер макар той да си тръгне, искам да изразя своята благодарност за неговото председателство в последните две години и половина. Нека кажа, че в групата на АЛДЕ сме съгласни с общите критерии. Трябва да се подобри това законодателство, трябва да се опрости, да се поясни като определения и други. Трябва да направим така, че тези директиви да се прилагат по-ясно и без а, възможност за недоразумение и грешно тълкование. Съгласни сме напълно, че е необходимо да има един регистър, който ще ни предоставя допълнителна сигурност и прозрачност мисля, че това е една невероятна а, възможност, от която да се възползваме и в а, цифровата сфера. Трябва да има дебат по това какви да са критериите. Ако уточним, че тези а, кораби трябва да влезнат в контакт с. А, в случай на инцидент със съответните власти, то трябва да уточним и какви са обстоятелствата, по които конкретизираме за какъв вид инцидент става въпрос. Смятам, че имаме технологиите и цифровия свят може да ни помогне да преодолеем пречките, пред които сме изправени днес. От наша страна съгласие, одобрение и можем да продължим нататък по този документ по а, това досие. Що се отнася до националността? Разбира се, тук имаме инициативата за 45 от 2009, а, което а, говори за еквивалентност а, но а, все пак се разграничават гледните точки на държавите членки, що се отнася до приложното поле. А, вероятно би било добре да се обмисли малко по-сериозно и евентуално да се включат и корабите, които са над а, 24 метра и един нов дебат евентуално може да се включи, евентуално и комисията би могла да се заинтересува от по-малките кораби, но как смята, че ще могат да се подготвят а, тези е, по-малки оператори комисията, какво ще има възможност, каква възможност ще има за тях да спазят тази инициатива. След а, одобрението за нас няма да има а, проблем да приемем а, и ще заба, запазим като а, политическа група своята позиция. Приветстваме това, което предвиждате като дискусии по а, темата и е, гарантираме възможностите от наша страна за по-тясно сътрудничество за увеличаване на безопасността на пътниците, тъй като именно за тях става въпрос тук. Благодаря много госпожа Билбао Парандика. Давам думата на господин, а, госпожа Анато а, е, не, от, вместо госпожа Аюто, която ще се изкаже. Да, действително госпожа Аюто не е тук днес и се извинява, че нямаше възможност, но аз ще а, отправя нейното а, послание. Много е важна темата за сигурността на пътниците на 27 и 28 се предвижда дебата и гласуването в комисия на 11 а, април а, и а, госпожа Юто благодари на всички докладчици в Сянка за тяхното сътрудничество. А, според нея е важно а, и а, това, което комисията и което като съвет са изразили като становище, както и по отношение на а, директивата разглеждането на директивата 45 е от 2009 година. А, всичко, което се е случва в последните години в това отношение, налага необходимостта комисията да преразгледа този файл. А, докладчицата е отчела всички предложения, включително изключението за а, корабите за под, които са под 24 метра, също така и корабите, изградени от алумини, но тя запазва своето право да предложи някои допълнителни изменения и също така от Европейския парламент ще изработим обща единствена по позиция. Благодаря на госпожа Амато. Господин Рикя има думата. Благодаря, госпожо председател, за този трети доклад, съдържащ се в пакета Рефит на комисията. В случая не става въпрос само да се опростят правилата, да се пояснят, но и да се увеличи сигурността и безопасността на пътниците с морски транспорт. В случая с фериботите, през последните години и в Европа видяхме колко много инциденти имаше и в е, Швеция, а извън Европа, в Корея. Всичко това обосновава а, необходимостта от преразглеждането на директивата 35.1999. Тези а, законодателни актове, които съществуват понякога се застъпват, но съществуват и празни места, които би следвало да бъдат регламентирани. Факта, че двете инспекции, двете годишни инспекции ще бъдат реализирани по-организирано, положителен, но остава един проблем, който не можах да поясня, не можах да се изясня, затова задавам въпрос на комисията. Когато имаме а, разлика в флага на а, и пристанището на даден кораб, а, как ще се реши въпроса, ако едната от държавите не е държава членка? Също така компетентните органи, които управляват тези инспекции, проверки, има ли общи правила за тях? И трета бележка въпрос за изключението, спрямо което не сме а, много положително настроени. Възможността да няма нови проверки в случай на промени за местоназначението. Понякога има много такива, има промени, които действително е необходимо да се разгледат и естествено, че налага допълнителна проверка. Ето защо смятам, че това предложение трябва да се преразгледа. Също така, а, разбира се, че разходите за проверките ще са за сметка на съответната а, организация, но ако има щети за самото пристанище, кой ще поеме тези разходи? И последният е, кратък въпрос. Защо а, всички тези пътници, а, как ще се определят критериите за тях. И така с а, нетърпение очаквам отговорите на комисията по моите няколко въпроса. И така, докладчиците сянка. Започваме с първия от тях. Благодаря, госпожо председател. Господин Полин, Полиесе, е, и аз изразявам най-искрените си поздравления за вашия избор за председател на нашата комисия. В същото време благодарности и за нашия председател през последните две години и половина. Споделям а, е, целите на а, цялата а, процедура на преразглеждане на това законодателство. Най-общо това е, общ, това е посоката, в която трябва да вървим, да има по-голяма безопасност, по-голяма сигурност за пасажирите на борда и именно през такива проблеми, през такива промени трябва да постигнем тези цели. Що се отнася до а, пред дължението за изключение за 24 метра и а, материалите, които се използват. А, по а, следващите въпроси ще се включим а, в по-нататъчните обсъждания. Госпожа Чаки Фостер има думата. Благодаря, госпожо председател, благодаря на комисията. Всъщност, моя колега се занимава с третата част от пакета а, за изброяването на А, Той не е тук обаче, но така или иначе това е а, една тема, по която все още се обсъжда в комисията. Така че ще започна с моите а, два документа като докладчик. А, в сянка. Що се отнася до проверките а, в държавата по пристанище, смятам, че а, са добри дискусиите и стигат до много положителни а, заключения до момента. Т.е. от наша гледна точка няма големи проблеми, но това, което е важно е да се прилага директивата и за членовете на Европейската економическа зона, тъй като първоначално не бяха включени. Няколко момента, свързани с правилата за безопасност на пасажирите. Приветстваме няколкото области, които са обхванати. Изключването на кораби под 24 метра много е важно да има признаване в водния сектор за различните обстоятелства, при кое, които се оперира, които, да речем, условията, в които е, са дадени географски местоположения. Ако, да речем, се намирате изцяло на континента, като Австрия, нямате крайбрежие едно. Съвсем различно е, когато Атлантическият е, океан е на прага ви. И така има начини, по които могат да се а, приложат всички тези а, възможности и те са използвани, що се отнася до а, компетентността на Европейския съюз, що се отнася до съотносимите агенци, е, конвенции. Имахме проблем с а, директивата преди години, свързан с височината на вълните. А, това е обаче а, проблем, който съществува само за нас, който само в западната част на Шотландия срещаме. Няма обосновка да се въведе това доп, допълнително условие, само се дава различни допълнителни разходи а, за създаването, за изграждането на кораби, за корабостроителството. А, няма причина да се въвежда сега, защото сега се изграждат по много по-различен начин корабите, много по-модерен, технологичен, но а, все пак е, е важен момент за място, откъдето аз идвам в Обединеното кралство. Искаме е, да видим промяна в това отношение, може като едно изключение, това а, би било приемливо, но така или иначе ще настоявам на този момент от тук нататък. Иначе благодарности към вас, към комисията за работата, която сте свършили с държавите членки. Аз идвам именно от държава, която има много сериозен воден транспорт. За нас е много важно точно да се организират нещата, също така да са съчетани и съотносими с международната морска организация, така че да не, нямаме излишни диспути. Още веднъж благодарности и ще следя изкъсо работата по това досие. Благодаря. Думата има госпожа Монтеро де Аква. Благодаря, госпожо председател. Благодарности на комисията за представянето на тези три предложения този пакет е изключително важен а, като сектор за Европейския съюз и неговите държави членки, които се борят с тези въпроси всеки ден. Току-що прочетах новини. Съжалявам, че трябва да спомена за инцидент в а, близо до Лисабон с катамаран и 33 души, които са ранени. Това прави още по-необходимо необходими нашите действия в посока на увеличаване безопасността на пътниците. Съгласна съм, че трябва да има регуляторна рамка, която лесно да може да се обсъжда и мониторира, но преди всичко тя трябва да е лесна за приложение, ако искаме да постигнем целите на тези три директиви. Искам да подчертая важността на цифровизацията и технологическите а, въведения, що се отнася до регистрите на пътниците преместването на тежестта на административните задължения. Естествено, когато се случи даден инцидент, много е важно да бъдат информирани съответните власти. Два коментара към комисията по две съответно точки. Трябва ли всички държави членки да имат централизирана пристанищна служба? При някой няма. На второ място много са е, изключени от е, задължителността на тази система. Е, въпросът ми към комисията е как ще се справи с е, различните реалности в държавите членки. На следващо място трябва да се да отпаднат много вече ненужни разпоредби, най-вече в областта на железопътния транспорт. и накрая за инспекциите, проверките, те а, са, трябва да са преди всичко на основа на анализ на риска и си задавам въпроса защо комисията не използва този подход. Аз съм готова да работим заедно, трябва да подобрим законодателната рамка, за да допринесем за безопасността на нашите граждани. Господин Кистелор има думата. Заповядайте. Благодаря на комисията. Благодаря, госпожо председател. Два момента, на които искам да се спра за безопасността и ще се радвам да направите коментар по тях. На първо място, доволни ли сте от прилагането на съществуващото законодателство за безопасността, което единствено влиза в светлината на прожекторите след един инцидент и след даден инцидент. А, така че доволни ли сте от приложението и какво правите по въпроса? На второ място. Потенциала на водния транспорт. А, може ли да се не може ли най-добре, няма ли да е да се подобри качеството на услугата с по-добро обучение на персонала? Това остава една област с много възможност за подобрение. Трябва да има повече обучение и образование на персонала. Дали не може да се постигне това с повече трансгранично сътрудничество? Имате ли вие приоритети в областта на обучението на персонала на борда? Благодаря. Мерси. Мадам Меснер, сете Благодаря, госпожа Майснер. След всички тези много добри изказвания нямам какво да кажа по същество. Един кратък въпрос към госпожа Копчинска от комисията. Бихте ли могли да ни изпратите текста на днешното си изложение? То ще ни е много полезно в бъдещата ни работа. Е, мисля, че няма как да ни откаже комисията такъв документ. Ще бъде удоволствие за тях да ни го изпратят. Със сигурност е сега към господин Вали. asszony, én a három jogszabály csomagon. Благодаря, госпожо председател. Участва в работата по два от тези три законодателни акта. Акта за Роро, фериботите и акта за високоскоростните пътнически плавателни съдове, тяхната безопасност и контрола върху тях. Третият акт се отнася до пътнически кораби, акостиращи в държави членки. В двата текста, по които работя, целта е упростяване на решенията и рационализиране на процесите. Изправени сме пред редица кризи, като например кризата свързана с миграцията, кризата свързана с тероризма и други. Тези обстоятелства ни налагат постоянно актуализиране на действащото законодателство на нас се пада отговорността да излезем с добри предложения. Благодаря на Европейската комисия за това, че ни представи тези законодателни предложения. Съгласен съм с представителката на комисията за това, че е назрял моментът за актуализиране на действащата нормативна уредба. Назрял е моментът за поставянето на по-силен акцент върху правата, както на екипажите, така и на пътниците. Тук е от голямо значение какви точно действия ще предприемем, какви отговорности ще се паднат на операторите, както и как ще се възползваме от цифровите технологии. по отношение на РОРО пътническите кораби трябва да приемем общи определения. Трябва да приемем най-вече общи определения за плътноходите, които са по, с дължина под 24 метра. Тук могат да се включат държавите членки. Държавите членки могат да регламентират някои детайли. Аз постоянно поддържам връзка с заинтересовани страни по места. Ще взема предвид това, което ми казват при работата си. Благодаря ви, уважаеми колеги. Сега давам думата обратно на комисията. Заповядайте. Благодаря ви. Нека първо благодаря за всичките ви въпроси и коментари. Те бяха точно онова, което очакваха, именно отразяват вашия интерес, вашата загриженост във връзка с безопасността на морския транспорт в Европейския съюз. Ще отговоря на най-лесния ви въпрос. Разбира се, че ще ви предоставя текста на днешното си изложение. Колегите, както и аз, всички ние, които сме работили по тези три високо специализирани предложения, във всеки един момент ще сме готови да отговаряме на вашите въпроси. Сега по въпросите ви. Малките пътнически кораби с дължина под 24 метра. Вече сме започнали работа с заинтересованите страни по този въпрос. Ще излезем с предложението си, надявам се, преди края на годината. Не предвиждаме законодателно предложение. За това ще озаглавим и текста Кодекс за малките пътнически кораб, плавателни средства. Тези плавателни съдове с дължина под 24 метра не са обхванати от международни стандарти, поради което има и голямо разминаване между нормативните уредби на отделните държави членки. Поради това се отдава и първо предпочитание на така нареченото меко законодателство. Някои от вас зададоха въпроси за режима на инспектиране. Тези въпроси ме отвеждат на въпроса за изпълнението. Инспекциите са най-важният елемент от процеса, гарантиращ спазването на стандартите за безопасност. Ако искаме тези инспекции да са по-ефикасни, ако искаме да има повече яснота по въпроса за това какво да се инспектира и кога, то ще трябва да предвидим и съответните разпоредби в предложението. Вече сме направили това. А що се отнася до инструментите за подсилване на изпълнението, работим заедно с Европейската агенция по морска безопасност. Тя посещава всички пристанища във всички държави членки с цел проверка на прилагането на стандартите ние разполагаме с масив от данни за състоянието на проверките в Европейския съюз. Въпросът за това кой, кого и при какви обстоятелства инспектира е сложен. Може би не се изказах достатъчно подробно по него. Какво е принципно положението? Когато държавата на флага е различна от държавата на пристанището, то тогава се прилага режимът за контрол на държавата на пристанището. Предвижда се в случая допълнителна проверка, така че да няма никакви съмнения във връзка с спазването на режима за проверка. Бе зададен един изключително уместен въпрос за данните за пътниците и прилагането на нормативната уредба за единната регистрационна система в държавите членки. Има напредък в тази област, но не се работи толкова ефикасно, колкото би ни се искало. Работим с държавите членки с цел подобряване на положението. Трябва да се установят ефикасни цифровизирани системи, които да са пригодни за целта и лесно достъпни при необходимост. Това е абсолютно необходимо, ако искаме да усъвременим системата на функциониране на морския транспорт. Зададохте и въпроса за системата за автоматично регистриране. Альтернативната система бе системата AIS, но повечето държави решиха да използват единната система, системата Single Window. Постига се напредък. Мисля, че тъй като комисията в момента разглежда възможностите за преразглеждане на директивата, има шансове за напредък. Трябва да гледаме на морския транспорт като на един цялостен сектор. Трябва да приложим всеобхватен подход. Така ще се избегнат противоречия между отделните законодателни актове. Има вероятност от такива противоречия, тъй като от една страна работим по отделни законодателни актове, от друга страна по процеса за проверка на пригодността и ефикасността. Още веднъж ви благодаря за въпросите. Мисля, че отговорих на всички тях. Очакваме заедно да приключим работата по тези три предложения. Господин Тейлър, извинявайте, само още един въпрос. Не мисля, че отговорихте на въпроса ми за обучението. Какви са плановете ви за обучението? Съжалявам, напълно сте прав. Пропуснах да отговоря на въпроса ви. В рамките на проверката на пригодността работим за това режимът за обучението да се прилага в съзвучие с международните изисквания. Постоянно извършваме такъв преглед. В резултат от настоящия преглед ще излезем с актуализирано предложение. Би било прекалено да ви кажа, че ще излезем със съвършено ново предложение, но ще излезем с актуализирано предложение за квалификацията и обучението на работещите в отрасъла до края на едната година. Мадам, е, е, Госпожа Фостер, повдигнах въпроса за височината на вълните. Този въпрос засяга не само моята държава членка, но и други държави членки. Казахте благодаря ви

проблем специфичен за Обединеното кралство. Затова ни бе и трудно напълно изцяло да го отразим в предложението си. Madame la Présidente de la Commission, je voudrais juste reprendre deux, trois questions de Monsieur Riquet има и още няколко въпроса на господин Рике. Поне аз не можах да чуя отговор за разходите за спиране от движение и също така, що се отнася до третите държави, отново въпрос повдигнат от господин Рике. Ако може, прецизни отговори. Благодаря. Е- Благодаря. Няма никакъв проблем. Не отговорих, тъй като имах ограничено време за изказване. Режима за инспектиране. Когато един плавателен съд извършва редовни услуги, и става дума за плавателен съд от Европейския съюз, акостиращ в пристанище извън Европейския съюз, то тогава в зависимост от държавата на знамето, Не, по-добре е да ви дам един конкретен пример. Ако кора, плаващ под френско знаме, прави курсове между Марсилия и Аячо, то няма да може да се приложи режима на страната на пристанището. Ако корабът плава под италиански флаг, ще може да се приложи режима на държавен пристанищен контрол. Когато корабът напуска територията на Европейския съюз, няма да се прилага режимът на страната на пристанището тогава ще влезе в сила предложението за сливане на режимите. Когато се извършват курсове между Марсилия и Танжери, корабът плава под испански или бахамски флаг, например, ще се прилага системата на държавен пристанищен контрол. Трябва да се вземат предвид конкретните пристанища, къде, между които се извършват курсовете и страната на знамето, за да се определи кой режим на инспектиране следва да бъде приложен. По въпроса за разходите, всички разходи, свързани с инспекциите, се вменяват на корабо собственика или оператора. Тези разходи попадат в обхвата на законодателното предложение. Може да има и някои допълнителни разходи, като например разходите за съответното пристанище – тези разходи ще трябва също да бъдат възстановени от корабособственика или оператора. В законодателното предложение не се предвиждат никакви промени или някакъв по-различен режим. Благодаря. Мисля, че ще имаме сериозен дебат, защото доста прецизни въпроси зададохме, а не са получихме реално отговор, така че ще се върнем на тях в предвидения дневен ред програма на 27-28 февруари. Тогава, когато ще проведем обсъждане на предложенията. Сега пред, продължаваме нататък по дневния а, ред с, а, с освобождаване от отговорност а, за бюджета на комисията и различните агенции. Сега сред нас ще бъде госпожа Шмидт по а, бюджета за 2015 година. Уважаеми колеги, обичайна процедура за освобождаване на отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2015 година. Пред вас са а, си а, цифрите 2 милиарда, 2 милиарда 2 155 милиона, 2 милиарда е, милиард 742 от агенцията за транспорт, инвестиции в тази област, както и бюджетните кредити за научни изследвания и така, сега имаме и фонда за Европейския фонд за а, стратегически инвестиции, за който много се борихме в нашата а, комисия. 63% от разходите отидаха в три държави, макар да има много а, важни други проистичащи от това възможности. Той допринася, фонда допринася за устойчивото развитие. Трябва по-добре да се въвеждат тези инвестиции в железопътния транспорт, в речния транспорт и ние говорим в доклада за преминаване към железопътен транспорт повече научни изследвания в това отношение. Имаше бюджетни кредити в, та, в това отношение в периода през май 2016 оперативност на тези мерки и също така, ако бюджетът за транспорт на Европейския съюз е трудно да го идентифицираме, разпознаем ние от наша страна, още по-трудно е това и за европейските граждани. Имаме различни фондове, които могат да се използват за стратегически инвестиции, за кохезионни, за сближаване, структурни и така нататък. И така нашата Моята молба към комисията беше да визуализира с някакво средство използването на бюджетните средства по видове транспорт, така че да може да се внесе нужната яснота и също така да се говори и за въвеждането по-голяма устойчивост на тези видове транспорт а, и така да е по-прозрачно и за нас, и за европейските граждани, и да са по-видими приоритетите. И така, на тези, след тези коментари, предлагам да освободим от отговорност а, комисията за връзка с изпълнението на бюджет за 2015 година, що се отнася до Европейската агенция по морска безопасност и Европейската агенция за авиационна безопасност и за железопътната агенция. Също така ще освободим, но а, давам думата първо на колегата Шмидт да вземе отношение. Благодаря, госпожо председател. Имам удоволствието да ви съобщя, че Европейската сметна палата по отношение и на четирите агенции, за които трябва да изготвя доклади, постанови, че отчетите им са редовни. Ще се изкажа за всяка агенция по-отделно. Първо ще говоря за ЕМСА, Европейската агенция по морска безопасност. Препоръките и коментарите от одитите от изминалите години са били отчетени от агенцията, били са взети предвид и направените и предложения не са установени рискове във връзка с дейността на агенцията през 2015 година. Освен това, агенцията е предприела действия за постигане на полезно взаимодействие между своята работа и работата на други децентрализирани агенции. Това може да доведе до повишаване на ефективността и ефикасността и до съкръщаване на разходите повишаването на сигурност, безопасността на морския транспорт и намаляването на замърсяването от корабите са две благородни цели които заслужават подкрепата на държавите членки и на Европейската комисия. Извинете, тази агенция подкрепя държавите членки Европейската комисия при прилагането на международните стандарти. Има връзка между нейната работа и работата на други европейски агенции, най-вече по отношение на беженската криза. Има и още нещо радостно, а именно, че агенцията трябва да е достатъчно материално обезпечена, трябва да разполага и с достатъчни финансови средства, както и с достатъчни човешки ресурси, за да продължи да изпълнява задачите си. Няколко думи за щатното разписание. 21,7% от щатните бройки в ЕМСА са на ниво администрация. Около 72% от щатните бройки пък се падат на оперативните задачи на агенцията, което е радостно. Не би трябвало служителите да се задържат в администрацията. Би трябвало реално да вършат дейност по места. За съжаление, трябваше да се съкратят щатните бройки в агенцията. Едновременно с това обаче и се възлагат допълнителни функции. Съкръщаването на щатните бройки като се има предвид това, не винаги води до положителни ефекти. При публикуването на автобиографите и декларациите за интереси на служителите е било взето предвид изискването те да се публикуват на страницата в интернет на агенцията. Въпреки това не всички членове до момента са го направили трябва да се обърне внимание на това, за да могат да го направят в бъдеще. Предлагам да освободим ЕМСА от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Следващата агенция, е Агенцията за авиационна безопасност, ЕАСА. И тук се предлага освобождаване от отговорност през 2015 година са били извършени 18 последващи проверки във връзка с възстановяването на разходи за командировачни, тръжни процедури, процедури по сертифициране и услуги, предоставени на дружества. В резултат от всички тези проверки е постановено, че няма нарушения. Освен това, през цялата 2015 година агенцията е полагала усилия за подобряване на процесите си за планиране и надзор, най-вече по отношение на изпълнението на бюджета, управлението на рамкови договори и своевременното уведомяване на висшите ръководни органи за евентуални рискове и забавяния. Агенцията играе много важна роля при гарантирането на максимално ниво на безопасност на въздухоплаването в цяла Европа. Поради това трябва да се установи надлежна система за координиране и предупреждение, най-вече когато се извършват полети над зони на конфликт. Освен това, много бързо се развива и секторът на гражданската авиация. Затова агенцията трябва да е обезпечена с достатъчни материални, финансови и човешки ресурси, за да може да изпълнява функциите си най-вече в областта на сигурността и екологосъобразността в условията на пълна безпристрастност. многогодишното планиране за периода 2016-2020 година вече е на лице. В него се съдържат стратегическите цели на агенцията, както и стратегическите действия, които тя предвижда за този период. 13,8% от щатните бройки се падат на администрацията, а почти 80% на оперативните дейности. Това е изключително задоволително, според мен. Въпреки това, искам да се спра върху една тема, която винаги е проблем. 16 години след очредяването на агенцията все още не е постигнато съгласие за нейното седалище. Съгласно общата концепция за децентрализираните агенции на Европейския парламент, Парламентът, съветът и комисията се договориха за това да се сключи споразумение за седалището на всяка една агенция преди тя да започне работа. А от учредяването на ЕАСА вече са изминали 16 години. Така че наистина е назрял моментът да се уреди този въпрос. Така ще може да се изяснят отношенията между агенцията и агенцията органите на съдебната власт в отделните държави и членки. Отношенията ще могат да се поставят на ясна законова основа. Предлагам агенцията да бъде освободена от отговорност. ЕРА, Европейската железопътна агенция. И тук няма кой знае какви проблеми. Подобрило се положението с трансферите в сравнение с 2014 година, което много ме радва. За съжаление обаче все още не са предприяти коригиращи действия във връзка с коментарите на Сметната палата от 2013 година. Става дума за дублиране на центрове на дейност. Освен това, има и препоръки на Сметната палата за подобряване на процедурите по назначаване на служители, които все още не са изпълнени. Не са спазени също така изцяло и предписанията за вътрешен контрол. Освен това, няма процедура за длъжностните характеристики, няма също така и установена процедура при инциденти. 21,2% от щатните бройки се падат на администрацията, а 64, дори почти 65% на оперативните дейности, което също е много радостно. За съжаление, делът на служителите, които пряко извършват оперативни дейности, е намалял. А всички знаете, че за мен това е особено важно. Особено важно е, според мен, да се заделят достатъчно щатни бройки за оперативните дейности. Стратегическата роля на Агенцията за повишаването на конкурентоспособността на ЖП транспорта спрямо други видове транспорт е нещо, което също искам да изтъкна. Трябва да се избегне дискриминиране при навлизането на пазара. Освен това, публичното финансиране за ЖП транспорта трябва да се изразходва по-ефикасно, трябва да се управлява по-добре инфраструктурата. гарантирането на безопасността, както и на оперативната съвместимост на системата на ЖП транспорта също са важни. В това отношение са важни проектите за управление на железопътния транспорт, проектите по тази система. През 2015 година агенцията е подела инициатива затова държавите членки и заинтересованите страни по-широко да участват при изготвянето на работната и програма за 2016 година. Приветствам и създаването на платформа за заинтересованите страни по системата за управление на железопътния транспорт, системата ЕМРТС. Тя е много важна за създаването на общо европейско пространство на железопътния транспорт. Една от задачите на агенцията е също така да се премахнат бариерите между отделните държави членки. Предприела е действия за това, което трябва да приветстваме. Като цяло мога да дам положителна оценка на дейността и предлагам да я освободим от отговорност. Съвместното предприятие Безопасност на въздухоплаването, предприятието СЕСАР – Предприятието е разделило проекто бюджета си на две части, Сесар 1 и Сесар 2020. Искам да ви обърна внимание, че бе установено, че многогодишната програма СЕСАР 2020, публикувана през юли 2015 година, не е изцяло в съзвучие с правилата информационните технологии също не са адап... съответно адаптирани. Със съжаление установявам също така, че не е подписано споразумение СЕСА, между СЕСАР и Евроконтрол. Поради това не бе възможно да бъдат предвидени и съответните бюджетни средства. Не беше възможно да бъдат предвидени средства, надвишаващи рамката от 558 милиона евро. Добре е обаче, че предприятието е изготвило стратегия за борба срещу измамите. Добре е, че е разработило и дългосрочна стратегия за периода до 2035 година и след това. как са разпределени щатните бройки. 54% се падат на оперативните дейности, а над 40% на администрацията. Мисля, че може да се подобри това съотношение. Предприятието играе важна роля при координирането и извършването на научно-изследователска дейност по проекта СЕСАР. Проектът СЕСАР е един от стълбовете на общоевропейското въздушно пространство. Въпреки, че имам някои дребни забележки, предлагам да освободим предприятието от отговорност. Благодаря много, госпожо Шмидт. Давам думата на докладчиците в Сянка. Започваме с господин Дели. Uh, благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа съвсем кратко. Най-напред искам да благодаря за представените проекти. Смятам, че те са много добра основа за окончателен документ. Като докладчик в сянка от името на Европейската народна партия ще работя за балансиране на окончателния текст, тъй че да обхванем повече теми, а не само преминаването от други видове транспорт към железниците. Мисля, че трябва да се вземат предвид економическите и екологични аспекти на проблематиката, която се третира в този доклад. Благодаря, господин Дели. Е, господин е, Злотовски. Благодаря, госпожо председател. За първ път се изказвам, откакто вие поехте председателската функция, поради което искам да ви поздравя за назначението ви като председател. Искам и да благодаря на предходния председател, господин Михаил Крамер. По въпроса за освобождаването от отговорност, благодаря на госпожа Шмидт за нейното становище. Явно напредък има. И то във всички области. И също така виждаме, че е много качествена работата на Европейската сметна палата, особено като се имат предвид новите задължения вменени на агенциите. Не сглашам винших. За това съм съгласен с казаното от госпожа Шмидт и няма какво да добавя. Благодаря. Ще дам думата на комисията, за да отговори на различните въпроси. Госпожа Кърмишек, ако правилно произнасям името. Комисията. Комисията. Агнешка Казимирчак. Агнешка Казимирчак. Може ли да го повторите? Кажмирчак. Не е лесно, казва председателката но ще се опитам да го произнасям по-добре. Може би е добре да започна с въпросите за децентрализираните агенции, които наистина изпълняват много важна роля в изпълнението на транспортната политика. Същевременно те са автономни от към своето управление, което разбира се много затруднява управлението им, особено по-малките. С удоволствие отбелязвам, че консолидирането на управлението в нашите агенции се отбелязва. Радваме се, че е, Транспортната комисия на едно мнение с Европейската комисия по този въпрос. Изпълняват се препоръките на е, вътрешните одити, както и на Европейската сметна палата. С тази година докладите и в вътрешен план и на Европейската сметна палата е, са много удовлетворителни. Мога да отбележа, че Европейската железопътна агенция успешно изпълни препоръката във връзка е, с политиката за служителите. Това е тема, по която се работи отдавна, от 2013 година и много се радвам, че най-сетне тези препоръки са изпълнени, т.е. в тази област е на лице много добър знак за правилно развитие. Във връзка с намалението на човешките ресурси, което е въпрос висящ пред всяка от агенциите, в момента сме в края на 5 годишния период – който е, междуведомствената група за, централи... за децентрализираното управление определи е, за намаляване с 1% е, на персонала във всяка от децентрализираните агенции, като още 1% от служителите ще влезе в един общ пул на служители за управлението. Особено ЕМСА много се е, ползва от тези ресурси, както и е, ЕРА. Защото тези две агенции трябваше да се откажат 5% от длъжностите в щатното си разписание за 5 години, но получиха нови длъжности като знак на признание за това, че имат нови възложени задължения и съответно увеличена натовареност. ЕМСА получи допълнителни длъжности за ролята си в дейността на Европейската крайбрежна и гранична охрана. Всъщност комисията реши да отпусне всички длъжности, поискани от тази агенция, от ЕМСА, защото техните искания бяха много разумни. И ние решихме, решихме когато преговаряхме, е, че е, тяхното искане е толкова разумно, че трябва да го удовлетворим изцяло. Е, um, are, um, Също трябва да се отбележи, че сега сме в втората година на новия многогодишен подход на програмиране за всички агенции. Това е факт с голямо значение, тъй като сега не само ежегодно знаем какво желая да постигне съответната агенция, а и многогодишната програма на агенциите показва на къде ще се върви до 2020 година. По въпроса за ЕРА, Европейската железопътна агенция. ЕРА, ЕРА ще получи допълнителни щатни места за новите задачи, които е, ще и бъдат възложени е, съгласно четвъртия железопътен пакет, прият в края на миналата година. Е, тук става дума за единното гише, за ролята и в сертифицирането. Тя се готви много усилено за тази си роля и сега преценяваме какви ресурси ще са необходими на Европейската железопътна агенция през 2018 година, така че да има баланс между потребностите на агенцията и длъжностите, които можем да финансираме с наличния бюджет. Във всички случаи е, Европейската комисия има много остро съзнание за значението на взаимната оперативна съвместимост в Европейската система за управление на ЖП транспорта. Показателят е, за броя на административните длъжности, е необходими на агенцията, е много важен. Е, ще работим е, за това той да бъде оптимален. Е, зная, че Сезар е съвместно предприятие и с агенциите не може да бъде сравняван напълно. Много е трудно там да се проведе разграничението между оперативни длъжности и длъжности с финансова насоченост. Затова съвместните предприятия имат по-скоро критерии, по които се измерват самостоятелно, а не се съпоставят с децентрализираните агенции. И най-сетне, изцяло сме съгласни с това, че е от огромно значение са декларациите за конфликт на интереси. Е, в е, нашите агенции има е, управителни съвети, при които е предвидено да се прилага естествен принцип на ротация. По отношение на останалите въпроси е, ще ви дадем допълнителна информация, госпожо председател, след като приключи това заседание. Благодаря. Искам да дам думата на госпожа Шмидт, ако иска да добави нещо, след което ще обявя заседанието за закрито. Ja, ich glaube, es ist eh schon alles Mögliche gesagt worden. Ähm, wir werden das nicht. Мисля, че вече бе казано немалко. Въпросът ще бъде поставен на дневен ред и идната година. Надявам се, че до тогава въпросът с персонала и с мястото на дейност ще бъде уреден удовлетворяващо за всички. Благодаря. Мисля, че това е важна тема. Аз настоявам че бюджета за транспорта трябва да е достъпен на всички. За всички. Депутати и граждани. Трябва да помислим за онагледяването на бюджета, което да го прави достъпен за всички. Всеки да може да разбере, като го погледне, къде какво се инвестира и за, за какви цели. Мисля, че това е един от ключовите подходи, които можем да използваме, за да стигнем до европейските граждани. Когато ние им даваме информация, така затваряме пространството, в което може да се шири дезинформацията и така. Ще приключа сега заседанието. Внасенето на измененията във връзка с освобождаването от отговорност за агенциите е 14 часа, трябва да бъде извършено до 14 часа на 2 февруари. Ще продължим заседанието в 15 часа. Благодаря за вниманието, което проявихте към първите ми стъпки като председател на тази комисия. Добър апетит на всички!